испанските власти се обърнаха към председателя на парламента, за да поискат свалянето на имунитета на Карлес Пучдемон и Антонио Комин, за да могат да продължат е, съдебните разследвания срещу тези двама евродепутати. Съгласно нашия регламент, е, това искане е, е внесено в Комисията по правните въпроси, която е компетентна по този въпрос. Преминаваме към дневния ред. Става дума за въпрос с искане на устен отговор относно институциите и органите в рамките на Економическия и валутен съюз, предотвратяване на конфликти на интереси след приключването на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация. Искам да напомня на всички депутати, че за да може да използвате синя карта и за спонтанни изказвания, трябва да подадете заявка или по електронен път, или по традиционния път. Може да намерите указания как да стане това на входа на залата. Сега давам думата на вносителите на въпроса. Първо, госпожа Ирение Кинали. Благодаря, госпожо председател. На през септември 2019 година господин Адам Фаркаш обяви оставката си като изпълнителен директор на Европейския банков орган, която ще влезе в сила от 31 януари тази година. Господин Адам Фаркаш следва от 1 февруари 2020 година да стане изпълнителен директор на Асоциацията за финансови пазари в Европа. Мощна лобистка организация. Нека си припомним какви са функциите на ЕБО. Органът отговаря за надзор върху европейския банков сектор и за разработването на технически стандарти с цел прилагане на основни финансови норми. Така Европейския банков орган се превръща в основната институция, регулираща и упражняваща надзор върху финансовия сектор. Превръща се освен това и в постоянна мишена за лобистите. Организации като Асоциацията за финансови пазари АФМЕ поддържат постоянни връзки с органа. Съветът на надзорниците на органа взе решение да наложи допълнителни ограничения върху изпълнителния си директор по време на трудовото му правоотношение и след прекратяването му. Но ограниченията за бъдещото занятие на господин Фаркаш не са нито реалистични, нито приложими в случая. Няма област, по която да работи АФМЕ, която да не попада в правомощията на Европейския банков орган и да не е свързана с работата на господин Фаркаш. Не зная също така и кой ще упражнява надзор върху прилагането на тези ограничения, най-вече на онова, което предвижда, че той не може да участва в лобиризъм или пък да влиза в професионални контакти с служители на органа 24 месеца след като е напуснал органа. Кой ще упражнява надзор върху всичко това? Призоваваме за това съвета на надзорниците на органа да преразгледа решението си. За съжаление, случаят с господин Фаркаш не е първият, няма да е и последният. Има и други явни конфликти на интереси трябва да предприемем при всички положения действия, за да гарантираме, че този случай е последният. Кадровата въртележка, когато се прекратява публично трудово правоотношение и служителят се премества на много висока длъжност в частния сектор е механизъм, който уронва не само доверието към конкретните лица, той уронва доверието и към цялата засегната институция, както и доверието на гражданите към публичните органи. А доверието на гражданите в публичните органи е гръбнакът на демокрацията. Европейските институции и агенции трябва да могат да се ползват с доверие. Доверието към тях не може да се поставя на карта само заради определени лица. <clears throat> Трябва също така постоянно да работим за това, тези органи и институции да не се влияят от частни интереси. Затова и призоваваме комисията да преразгледа практиките за прекратяването на публични трудови и служебни правоотношения – да хармонизира правната уредба, като се предвижда по-голяма възможност за забрана на смяна на работата. Трябва също така да се предвиди и преходен период, както и адекватен размер на временното обещетение. Комисията трябва да помисли също и за това дали не следва засегнатите европейски агенции сами да вземат решения за изпълнението на правилата за предотвратяване на конфликти на интереси, както и за последователното им прилагане. Докладът бе прият единодушно от членовете на Комисията по економически и парични въпроси. Никой не гласува против, никой не се въздържа. Мисля, че това е достатъчно силен сигнал. Благодаря, госпожо председател. От името на комисията, комисар Ленарчич. Госпожо председател, Уважаеми депутати, искам да подчертая, че абсолютно съм съгласен с вас за това колко е важно да има възможно най-високи етични стандарти в Европейската обществена служба. Тези стандарти са ключов компонент, който дава възможност да се разгръща демокрацията. Етиката в публичните, при публичните служители изисква те да бъдат независими, безпристрастни и отговорни пред хората. Разбирам, че е преместването от, на господин Фаркаш от Европейския банков орган към частни пазари буди е, притеснения и вие се обръщате с въпрос към комисията по отношение на политиката и правната рамка. Също се повдига и въпроса за хоризонталното хармонизиране на етичните изисквания в институциите. Правилника за служителите и правилата за изпълнението им, е, прияти от комисията, се отнасят за всички европейски агенции, освен ако те нямат собствен правилник, съответно потвърден от комисията. Но също така всяка агенция и е независима, защото те са отделни юридически лица. Тоест, те са отговорни независимо за изпълняване на правилата, за спазването и за приемането на конкретни решения по отношение на персонала. Това се отнася и за господин Фаркаш. Решението за него бе взето от надзорния борт на Европейския банков орган, който е, е органа, който взема решения и налага евентуално ограничения. Членове на този борт са оглавяващите националните банкови органи, които осъществяват и надзор над кредитните институции в страните членки – Комисията участва в заседанията на борда с един представител, без да има право да гласува. Така е решил да бъде управляван Европейския банков орган законодателят. Те са длъжни да изпълняват правилника за служителите, където се съдържа една пространна етична рамка – от а, версията от 2018 година също поддържа тази е, рамка. Изисква се от правилника при потенциален конфликт на интереси да бъде направена оценка, а, също и възможността за отпуск по лични съображения и съответният служител би следвал да се въздържа от лобистка дейност по време на отпуса или след като е напуснал. Оценката се прави за всеки отделен случай. Ограничения или забрани трябва да имат съответната аргументация и да бъдат пропорционални. Трябва да има баланс във всеки отделен случай, за да има и интегритет на институцията – и съответните забрани и ограничения и от друга страна необходимостта да се спазват правата на съответния служител да упражнява професия свободно избрана, без да се засягат неговите права по Хартата за основни права. Комисията е, е въвела правила за изпълнение, които редовно се преразглеждат. Е, има надзор и от парламента, от омбудсмана и от сметната палата. Когато бе взето новото решение за външна дейност и професионална дейност след напуска на службата бе прието през 2018 година, тези съображения също бяха отчетени. Много е важно също така да се спазва и принципа за прозрачност. Правилника предвижда всяка институция да публикува годишно как се изпълнява забраната, бивши техни служители да се въздържат от лобистка дейност, в рамките на една година след като са напуснали институцията си в област, за която са отговаряли в последните три години от заемането на поста си. Току-що излезе петият такъв доклад с цел да се увеличи и прозрачността. Комисията също излиза с публикации и усъвременени версии на регистъра на лобистите. Комисията работи в тяхно сътрудничество с Европейския омбудсман също така при провеждане на изслушване и а, при а, борбата с а, така наречената кадрова въртележка. Омбудсмана потвърди, че е, стандартите на комисията в областта на етиката и прозрачността са много високи и ни окоръжи да продължим да даваме пример в това отношение. Сметната палата миналата година излезе с доклад за етичната рамка на дейността на парламента, съвета и комисията. И Сметната палата счита, че до голяма степен е, институциите, където е бил проведен одит, има съответните етични рамки и комисията има много съществен напредък новия колегиум на комисарите има желание да работи и решени сме в това отношение. Заместник председател на комисията Юрова има задачата да работи с Европейския парламент и съвета за създаване на независим орган по етика. Сътрудничеството с останалите институции в този процес е ключов за неговия успех – благодаря. Благодаря. За НП думата има господин Фервер. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Скритите конфликти на интереси като преминаването от висша длъжност в публичната администрация към длъжност в частната сфера уронват доверието към Европейския съюз и неговите институции. Още повече, като се има предвид, че ние не можем да наложим забрани за промяна в трудовото правоотношение. Ако искаме да въведем преходен период, то ще трябва да предоставим и съответното обещетение. В противен случай ще възникнат затруднения от правно естество. Затова е важно Европейската комисия не само да заяви става дума за агенция със собствени правила, но и да помислим за въвеждането на общи норми. Съжалявам, че не участва днес представител на съвета, тъй като ако искаме да хармонизираме нормативната уредба, ще ни е необходима подкрепата на съвета. Би било добре поради това съвета да работи с нас по тази тема. Самите надзорни органи не трябва да имат много марш за маневри. Не може те сами да вземат решението за това какво е допустимо и какво не, тъй като техните критерии са по-различни от тези, които следва да се прилагат към висши длъжностни лица на Съюза. Колеги, трябва да сме и внимателни. Нека първо ние си свършим работата, В резолюцията НП включи част, в която се визират не само европейските институции, но и парламентът. Мога да ви дам за пример член на Зелените, който е работил в продължение на месеци по регулирането на банките и финансовия сектор, след което без преходен период бива назначен на работа в Висшия британски орган за управление на активи. Това също не е допустимо. Затова в правилника за длъжностните лица трябва да има разпоредби и за конфликтите на интереси на служители. Благодаря от името на социалистите и демократите. Думата има Пол Танк за две минути. Благодаря, госпожо председател. Днес аз се чувствам особено добре като член на Европейския парламент, докато пазителят на договорите си затваря очите. Тази институция пое предизвикателството да защити правилата, които, на които държим. Ние а, имаме а, строги правила, що се а, отнася до кадровата въртележка, която не допуска а, поемането на а, служби, които нарушават а, доверието към нас но ако не се прилагат, тези правила се обезмислят. Затова парламентът напомня на комисията, на Европейския банков орган, на обществеността, че не бива да се допуска тези правила да станат релевантни. С тази резолюция ние казваме ясно и настояваме назначението на господин Фаркас да бъде блокирано. Ако това не стане, ние сме готови да ни допуснем той да влиза в този парламент. Но има, изглежда, нещо като една много тясна дружба, която се развива между ИБО и АФМЕ. Необходимо е да се обърне внимание на потенциалния конфликт на интереси в Европейския съюз. И това ще започне след две седмици, ако се допусне Фаркас да поеме новата си длъжност. Ако това стане, ние призоваваме парламентът да не му даде карта за достъп до парламента. Аз съм горд от позицията, която заемахме заедно, но трябва да имаме предвид, че никой не излиза от тази история а, с добра репутация. Ние трябва да отстояваме общите ни правила и не бива да допускаме тяхната устойчивост да се поставя под въпрос изобщо. Благодаря ви. Сега Луиза Гарикано от Обнови Европа има думата за 3 минути. Благодаря, госпожо заместник. Е, Говори председател господин комисар. По време на финансовата криза е, научихме колко близки са взаимоотношенията между регулаторите и банките. Не говорим за мъгливи етични стандарти, а за правила, които имат отношение и към данакоплатците. Защо? Защото тези, ако тези, които разписват правилата, ги насочват към да работят в полза на системата, а не в полза на данакоплатците, се получава така, че тези правила не работят и накрая сметката плащат данъкоплатците. И а, така, главите печелят, а опашките, т.е. накоплаците, губят. За това парламента иска да изпратне едно много ясно, чуваемо послание, поздравление към колегите за предприетата инициатива. Благодаря и на господин Фебър и Гиголт за това, че а, нашия парламент единодушно излиза с такава резолюция, за да можем именно да установим граница между регулаторите и тези, които биват регулирани. И това, което се случва, нарушава абсолютно тези е, е граници, подиграва се с е, правилата и в края на краищата е, става ясно, че ако знаеш правилата, можеш да намериш и начин да ги заобиколиш. Парламента не подхожда към е, такива неща с лека ръка. Много сериозно се отнасяме към този случай и настояваме да се спазват правилниците за персонала Добре е да има орган, който се занимава с етиката, но забраната, границата между двете страни трябва да бъдат ефективни, защото това е от полза и за економиката, и за гражданите да накоплаци. Благодаря от името на зелените господин Свен Гиголт. Две и половина минути. Благодаря, госпожо председател. Случаят с Адам Фаркаш основателно силно разбуни духовете, тъй като става дума за сериозен конфликт на интереси. На лице е сериозен конфликт на интереси, когато висша фигура в Европейския банков орган става ръководител на Европейска лобистка организация. Това уронва доверието в европейската демокрация. Колкото повече се отдалечаваме от гражданите, толкова по-строги етични стандарти трябва да приемаме. Европейският съюз винаги е имал много по-строги стандарти по отношение на прозрачността на документите и лобизма. Но когато става дума за прекратяване на публично трудово правоотношение и започване на работа в лобистка организация, тъй наречената кадрова въртележка, не, тук не действат добри правила. Показателен е случаят с господин Фаркаш. Важно е Европейската комисия строго да се придържа към правилника за длъжностните лица. Случаят Фаркаш до момента не е бил обект на обстойна проверка от страна на комисията. Не е взето окончателно решение по него, именно защото комисията не се отнася особено строго към собствените си служители. Подобен проблем има и тук в парламента, от парламентарните асистенти до депутатите. След приключването на мандата си, депутатите продължават да получават заплащане, без това да е обвързано с някакви задължения във връзка с конфликтите на интереси. Призовавам ви за това да приемем правила и за самите себе си. когато работихме по доклада за етичността, отчетността и прозрачността в парламента, нямаше много голяма подкрепа за моето предложение за кадровата въртележка. Трябва да се променят правилата тук. Европейският банков орган трябва да се вслуша в призива ни да преосмисли решението си. Ако не го направи, трябва да има последици. Онзи, който ще замести господин Фаркаш на длъжността му, също е представител на голяма лобистка организация. Ще видим как ще се развият нещата по-нататък. Повод за тревога е и случаят за Батил. Мисля, че тази резолюция трябва да има последици за всички европейски органи и институции. Благодаря от името на идентичност и демокрация Йоахим Кус за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, немалко бе казано вече, просто не са се изказали все още всички. Затова и ще бъда кратък. Ясно е какви са фактите, повече от ясни са и заключенията от анализа. Несъмнено трябва да настъпят някакви промени. Не е допустимо, според мен, обаче засегнатият орган сам да определя правилата, по които се работи по подобни случаи. Правилата трябва да се приемат от парламента, съвета и комисията. И трите институции трябва да работят заедно, за да се предотвратяват подобни проблеми в бъдеще. Не бива да се лъжем и за още нещо. Колкото и правила да приемаме тук, нещо от което проистичат разходи, което ни коства също така и време и енергия, ако самите засегнати лица не осъзнават, че нещо в цялата работа намирисва, то по подобни случаи и няма да може да се постига решение. Самите засегнати лица трябва да са в състояние да разрешават подобни конфликти на интереси. Не може да се допускат подобни случаи, независимо дали става дума за парламента или за други институции. Призовавам за това самите засегнати лица да осъзнават в какъв конфликт са замесени. Благодаря. От името на Обединената левица думата има Жозе Гошмал за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Ние подкрепяме резолюцията, изготвена от Европейският парламент, както и заетата от него позиция. Жалко е, че комисията не предлага решение. През 2018 година Председателят на комисията каза, че е много важно да се ребалансира влиянието на финансовите институции върху законодателния процес. Това изявление беше направено от господин Барозо на времето и след това той отиде да работи за Goldman Сакс. Това е, е дълбоко вкоренен проблем и се отнася до няколко европейски институции. За съжаление, се задълбочава всеки път, когато разглеждаме подобни случаи с финансовите институции. Това въжи и за много други регулаторни органи на Европейския съюз. Решенията, взети от Европейския банков орган по случая Адам Фаркаш, са много жалки че той не трябва да контактува с работещите в банковия орган известно време. Но, но всъщност това е смехотворно, все едно да не даваш указателят с телефонните номера на някого той ще има сега нова роля в лобистки орган, докато знаем, че Европейския банков орган е централен регуляторен орган. Господин Фарка ще получава заплата като цена, която ще бъде платена за информацията, с която той разполага. Знаете, че принципа за независимост е изключително важен. Това е гръбнякът на европейските институции. Ето защо ние не можем да стоим безучастни, когато става дума за Европейския банков орган. и че той може да бъде превзет от интересите на финансовите институции. За това става дума тук. Беше е, взето решение от председателя на Европейския банков е, орган е, в връзка с Сантандер, например. И това показва по какъв начин се развиват е, нещата. Затова наш дълг е да предприемем действия. Това, което обсъждаме днес, е, се отнася до правото е, да се преминава от регулаторен орган към лобистки орган. Ние бихме искали онези, които работят в институциите, също да бъдат защитени. Благодаря. Господин Фернандеш за две минути. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, изминалата финансова криза създаде е, една сива зона, където финансовият сектор, регулаторните органи споделяха информация, пространство, дебати и то по начин, по който влияеха на вземането на решение. Това е възприятието на европейските граждани, че публичните органи не са независими, не са толкова зависими, колкото би трябвало да бъдат, не са независими от групи от интереси, което подкопава доверието към демократичната система и доверието към Европа и общностния проект. Нещо, което е много важно в конкретния случай, когато обсъждаме, е, че Комисията по економическите въпроси на парламента с единодушие, не само с мнозинство, направи редица препоръки, за да се сложи край на подобни кадрови въртележки. Не е разумно колегите от надзорните институции, които трябва да правят оценка дали държавните служители могат или не могат да заемат длъжности в определени дружества. Трябва да има норми за всички европейски институции. Това засяга комисията, надзорните агенции. За това трябва да се направи оценка на критериите, на характеристиките на тези промени в служебното правоотношение – за да се подобри доверието в европейската демокрация и а, за да се прояви повече политическа отговорност в целия Европейски съюз. Благодаря ви. Сега давам думата господин Дамен Кареме за минута и половина. Госпожо председател, всички казват, трябва да спрем с подобни влияние и лобизъм. Много са случаите, съвсем е, организирано действат е, лобистите, за да могат да се наместват в е, знаем къде ги интересува, банковия сектор и така нататък. И трябва да се бориме много усърдно, защото има ред примери, които показват това. Съвета на Европа излиза с доклад, който говори за, е, който се призовава за повече прозрачност, за повече е, за прекъсване на контактите, контактите между е, политиците и групите за интереси. Време е да прекратим подобни подобно сътрудничество между обществения сектор и частния служителите на банките не могат от днес за утре да стават ръководители на финансови институции в частния сектор. Не е редно. Трябва да има и по-твърди правила, да има, примерно, по-дълъг период на преход а, а, срещу заемането на пост с а, конфликтни интереси. Е, трябва да има и действително независим надзор – за да може, е, включително и с подобни е, независими институции, за да може да се защитава общия интерес и да се налагат принципите на яснотата и прозрачността. Благодаря. Господин Джока, една минута. Не бива да мислим, че днес ще възстановим невинността на парламента и на европейските институции, като бием аларма за конфликти на интереси, за въздействието на лобистите. Това са неща, които съществуват вече от десетилетия. Осъждаме ги от десетилетия, осъждат ги и гражданите, но институциите в продължение на години си затваряха очите пред всичко това. Затваряха си очите пред силното въздействие на лобитата върху органите на економическия и паричен съюз. Този съюз съществува вече от години. Междувременно си загубиха работата немалко хора, преустановиха дейността си и стопански субекти, именно поради въздействието на тези лобита. Те трябва да бъдат подведени под отговорност за грешките си и най-вече за престъпленията си от изминалите години. Благодаря. Благодаря. Думата има Алфред Сант за една минута. В еврозоната все още се развиват регламентирането. Ролята на висшите държавни служители са много важни за прилагането на регулаторните текстове. Новите административни структури ще бъдат разработени с развитието на банковия пазар и пазара на ценните книжа. Има обаче силен натиск. Онези, които работят в тази сфера, трябва да са неутрални. Всички участници, обществеността, регулаторите трябва да са наясно, че това е така но сега няма подобни гаранции. Очаквания, свързани с бъдещи длъжности, се развиват. Освен това, инсайдерска информация дават предимства за намиране на нови работни места. Има проблем и с обратната кадрова въртележка когато се избират хора от частния сектор за висши регулаторни функции. За това трябва да има по-строги правила, ако искаме този сектор да се развива подобаващо. Благодаря господин Рекса за минута и половина. Колеги, сега се изправям пред вас, за да осъдя проблема с така наречената кадрова въртележка. Твърде често представители, които са заемали в институциите високи постове, се отправят към частния сектор, за да се занимават с лобии. И институциите е, ги изискват от тях да е, оповестят е, какви е, постове ще заемат, но това често се е, пренебрегва. Проблема е системен. Той засяга нашата репутация. Европейските институции трябва да дават пример за високи етични стандарти и стандарти за прозрачност затова призовавам комисията да се предотвратяват подобни конфликти на интереси, а Сметната палата трябва да огледа проблема от системна гледна точка и да предложи най-добри практики. Миналата година им, комисията състави регламент за етични поведение и бих искал да призува да се спазват четири неща. Да има хармонизирана правна рамка, която да прилага еднакви етични правила на ниво Европейски съюз и национална държава. Да се създаде независим орган за, по етика, за да се разглеждат проблемните случаи. И е, да има поне 12 месеца охлаждащ период след напускането на поста на е, високи държавни обществени служители. Да се иска също и декларация за е, финансови интереси и за липса на конфликт на интереси от тези лица. Благодаря, господин е, Максимилиан Крах, за една минута. Госпожо председател, уважаеми колеги, изправени сме пред дилема. От една страна всички съмнения, които бяха изложени във връзка с тази промяна в трудовите правоотношения, са основателни. С право се гневи обществеността. От друга страна, не може да не е възможно да се прекрати трудово, публично трудово или служебно правоотношение. Трябва да има движение на таланти и от публичната администрация към частния сектор. Тези талантливи хора трябва да знаят, че за тях тази стъпка не се превръща в клопка, че след като са си изпълнили дълга в публичната администрация, могат да се занимават с нещо друго. Не бива при това така да свръхрегулираме, че тези хора вече да не могат да се върнат. Затова трябва да възприемем онова, което предложи колегата Кус. Засегнатите лица трябва в по-голяма степен да осъзнаят за какво става дума. Затова и ще трябва да осведомяваме обществеността за нарушения. Корективът трябва да е обществеността, а не създаването на стотния или хилядния орган със съответните правила. Госпожа Грапини. Ревеним Благодаря. Отново водим този дебат. Не за пръв път а говорим за конфликт и интерес. И как може да не го допускаме на 24 октомври миналата година комисарят ни каза, че действително трябва да се преразгледа правната рамка, трябва да има хармонизация, трябва да се направи преразглеждане за да има хармонизирани правила за целия Европейския съюз. Но от октомври насам нищо конкретно не е направено от комисията, въпреки че обеща конкретни мерки. Регулирането на финансовите пазари в Европа, надзора на тези пазари се отнася до целия вътрешен пазар. Затова аз не разбирам защо комисията и съвета остават безучастни, що се отнася до конфликта на интереси в този период преди мандата, преди поемането на мандата, че трябва да се направи проверка. Мисля, че това ще бъде твърде късно. Трябва много по-рано да се направи проверка. В случая с господин Фаркаш не бива да се допуска, ако действително става дума за конфликт на интереси. Благодаря господин Балт за една минута. Уважаема госпожо председател, Европейските институции имат интерес да е, спират подобни случаи на измами, на нарушаване на правото. Ние трябва да е, се замислим сериозно за този трансфер на господин Фаркаш. Той заемаше много важен е, пост в ЕПО и сега ще заема подобен пост в институция, която влияе на финансовите пазари. Той е, може да взима решение в полза на тази е, асоциация. Парламента трябва да именно да идентифицира подобни случаи и да се стреми да ги предотврати. Необходимо е да се осъществява надзор и на Европейския банков орган и на съответната асоциация, за да не се забравя, че господин Фаркаш може да осъществява влияние върху тях. Благодаря. Сега по процедура на спонтанни изказвания, господин Басеско, една минута. Ест, Бързо прошу. Виждам, че не сте там, че сте тук. Добре, заповядайте. Благодаря, госпожа председател. Що се отнася до конфликта на интереси, бих искала да кажа, че тук става дума а, до, за измами в економическата система на Европейския съюз. Конфликтът на интереси е въпрос, който е на дневен ред. За съжаление, конфликтът на интереси се регулира, интерпретира по различен начин в държавите от Европейския съюз. Липсата на критерии, които да са строги в регламентирането на конфликта на интереси, създава разлики между държавите членки. Има държави членки, които обръщат сериозно внимание на конфликта на интереси и други, в които няма достатъчно строго законодателство. Конфликтът на интереси засяга работата на местната и централна власт. Затова аз предлагам на Европейската комисия да излезе с предложение за регламентиране на конфликта на интереси и това да е валидно за всички държави членки, за всички отрасли, защото иначе се превръща в източник на корупция в Европейския съюз. Богдан Жонца има думата за една минута. Благодаря за тези много интересни разисквания. Става дума за въпроси, които се обсъждат в цяла Европа. Бяха заделени огромни средства за тъй наречения Зелен пакт. Към този законодателен процес проявяват голям интерес както пазарите, така и големи лобистки организации. Затова трябва още на този етап да правим ясна разлика между тези, които работят в рамките на законодателния процес и онези, които в бъдеще вероятно ще са консултанти на онези, които ще се възползват от Зеления пакт. Това са хора, които ще предоставят консултации за кандидатстване за огромните средства, които ще се заделят за този пакт. Така може да се стигне до балони, до ужасяващи измами. Затова и трябва да сме много внимателни още от сега. Господин Ленарчич има думата от името на комисията. Госпожо председател, уважаеми депутати, много внимателно изслушах вашите коментари по този толкова важен въпрос. Първо, нека да ви уверя, че е, комисията не остава безразлична в случай с потенциален конфликт на интереси и в никакъв случай не приемаме с лека ръка всеки подобен случай, нито пък и този. Комисията не може да дава предписание по отношение на решение взето от независим орган, какъвто е Европейския банков орган. Но мога да отговоря на някои от вашите коментари. Представителя на комисията в борда на надзорниците на ЕБО няма право на глас, но той се опитва да наложи възможно най-строги рестрикции – защото действително се е, считаше, че в този случай има конфликт на е, интереси. А, надзорни, е, съвета на надзорниците разгледа е, въпроса и реши, че може да управлява процеса, като се формулират допълнителните ограничения в добавка на минималните изисквания. За периода за контакт с лобисти и така нататък той е удвоен спрямо минималните изисквания. Няма да обсъждам ограниченията в подробности, но надзорният съвет намери начин да постигне баланс между интереса на обществото и правото на съответното лице – да заеме е, професионална позиция. Още един важен въпрос бе повдигнат. Кой ще наблюдава и ще е, проверява дали това решение се изпълнява? В решението се съдържа и изискване за изпълнение. Ограниченията, които се налагат, ще е, бъдат оповестени на персонала на Европейския банков орган и е, след като господин Фаркас напусне тази служба, всеки негов конфликт, е, контакт с служители ще бъде оповестяван. Освен това, е, всяка година ще има доклад, включително случаи за нарушаване на изискванията за контакти с лобисти и съответно господин Фарка ще е длъжен да изпълнява тези е, този правилник и може да бъде подведен под отговорност е, по силата на него, дори след като напусне. Дали е, ако надзорния съвет или ОЛАФ бъдат известени за подобни нарушения, господин Фаркаш може да бъде обект на дисциплинарни мерки, такива каквито се предвиждат в правилника за персонал. Та, в такъв смисъл не е всичко оставено просто на произвола на съдбата. Има механизми, които да осигуряват правилното изпълнение на ограниченията. Нека да подчертая, че комисията държ... Е, наблюдава как се спазват етичните стандарти. Създадена е съответна законна рамка. Но в случая е, надзорния орган, е, надзорния съвет на ЕБО е, задължи, е задължен да изпълнява тези изисквания, да формулира ограничения в съответствие с своя правилник. Също така надзорния съвет на Европейския банков орган има задължение да следи за правилното изпълнение на своето решение. Освен това, комисията винаги е, има желание да подобрява съществуващите рамки и етичната рамка е обект на преразглеждане непрекъснато. Сега възнамеряваме да създадем независим орган по етика и отново да повторя, очакваме да работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент и с другите институции. Благодаря, господин комисар. Е, приключвам дебата. Има един, е, една проекто резолюция, която ще бъде гласувана днес. А сега преминаваме към следващата точка от нашия дневния ред дебата за нарушаване на човешките права, демокрацията и върховенството на закона. Първият дебат е посветен на Бурундия, именно свободата на изразяване. Напомням, че можете да взимате думата и да участвате с синя карта или по стандартния начин, или с заявка по електронен път, която можете да направите на входа на залата. Госпожа Ели Шанс има думата сега с две минути. Thank you. Благодаря. Уважаеми колеги, Бурунди е красива страна, където обаче има повече трагедия, отколкото е поносима. Има повече от 4000 общи гроба. Ролята на правозащитниците, ролята на медиите са още по-важни. Те са кръгълният камък на демокрацията. Ние бяхме принудени да включим този въпрос за обсъждане днес поради последните случаи на нарушаване на свободата на словото. На 30 декември беше наложено искане за 15 годишна присъда на журналисти Кристина Камиказия Агнес на Гиробуза, Теренс Ампозензи и Егиде Хареримана. Те бяха арестувани през октомври и бяха обвинени в подкопаване на държавността. И те не са първите. През юли 2016 Жон Бини е, Рибана също изчезна и от тогава не се знае местоположението му. През 2015 Кристоф Басбахизи, неговата съпруга и две деца са били убити в дома им в Божимбура, без да има надлежно разследване за смъртта им. Хуман Рукуки, член на а, действие на християните срещу а, изтезанията, а, беше също осъден, както и други правозащитници. Ние призоваваме правителството да освободи тези журналисти, тези правозащитници. През 2020 предложат, предстоят избори. Президента Корунзиза няма да се кандидатира отново, но за да има доверие в изборите, трябва значително да се подобри състоянието с правата на човека. Аз настоявам Бурунди да промени своя курс, да създаде нужните условия за една жизнеспособна демокрация. Аз приветствам усилията на журналистите и на правозащитниците, които работят в тази насока. Благодаря ви. Сега давам друга думата на втория относител на проекторезолюцията, Ана Футига, за една минута. Благодаря. Бурунди е една от най-бедните държави в света. Много подробната ни съвместна проекторезолюция обрисува ситуацията в страната. Сега, в навечерието на президентските и парламентарните избори. Положението както на правозащитниците, така и на представителите на медиите наистина е много тежко. Как може да се проведат свободни избори без тези хора да могат да осведомяват широката общественост по един разумен и надежден начин? Поздравявам колегите за много добрия текст на резолюцията. Благодаря на колегата. Думата има Мария Арена за две минути. Бурунди. Благодаря. Политическата криза в Бурунди се отразява трагично върху населението. И економическите им права, и основните им права изчезват. Тези основни права за избори, например, са силно затруднени. И има заплахи, отвличания, хвърляния в ареста и произволни екзекуции. Няма и свобода на изразяването. Медиите все повече се ограничават. На 22 октомври четири журналисти камикази на Буру за Ползенци и Харерима са арестувани. Те са представители на медията Ивако. Те са арестувани и е, обвинени, че нарушават сигурността на държавата. Е, един журналист, е, Жермен Рикоко, е изчезнал от 2016 година. Редовно се нарушават и възможностите и задълженията на държавата да защитава своите граждани. Призоваваме незабавно да бъдат освободени журналистите и всички да имат възможност да упражняват основните си права за свобода на изразяване. Призоваваме и Африканския национален съюз да изпрати наблюдатели там, да проведат едно независимо разследване за нарушаването на човешките права. Трябва да се осъществява и помощ за е, активистите на гражданското общество в тази страна, да се спазват е, човешките права, е, включително на политическите затворници. И настояваме за санкции към Бурунди, целенасочено формулирани от съвета. Това е едно за нас политическото положение там е отчаиващо. Благодаря. Сега думата има госпожа Виланова Руис. Две минути. Благодаря. Става дума за нещо, което е има генерализирани прояви, има криминализиране на някои прояви от страна на крайната десница в Латинска Америка. Има пряко атакуване на правозащитници. Също в Близкия изток има създаване на климат на безнаказаност в нарушение на международното право. Днес говорим за Бурунди, където економическата и политическа криза се влушава от последните 4 години. Правата на човека не се спазват от страна на правителството. Също се засилват атаките срещу гражданското общество. Важно е незабавно да бъдат освободени онези, които а, свободно изразяват а, а, своето мнение и да се сложи край на сплашването на гражданското общество. Трябва да се гарантира свободата на изразяване и да се сложи край на атаките срещу а, медиите. Правителството на Бурунди заедно с съседните държави трябва да създаде политически мирен диалог, но това не може да стане, ако е, Европа не се ангажира. Необходимо е Европа също да реши каква роля иска да играе в сегашния свят. За това са необходими конкретни действия и трябва да предоставим статут на беженци, на онези, които а, заслужават а, това, които идват от а, Бурунди. А, трябва да се гарантира, че европейските дружества, които оперират в Бурунди, ще спазват а, изискванията. Време е Европа да да има външна политика, която да отчита интересите на населението на Африка и се съобразява с устойчивото развитие. Благодаря. А Арба Кукалари има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Свободата на словото и независимите медии са предпоставки за демокрация и свободно общество. Но положението с тези фактори се влушава. Все по-често се потъпкват права. Бурунди е сред онези държави, където свободният печат и свободата на словото продължават да се потъпкват. Предприемат се репресивни действия спрямо правозащитници и журналисти. По-голямата част от медиите са под контрола на държавата. Миналата година през октомври бяха задържани четирима журналисти и техният шофьор – при изпълнение на служебния им дълг. Не може да останем безучастни, когато по света ежедневно се нарушават правата на човека. Трябва да сме по-активни, да упражним повече натиск върху Бурунди, за да спази страната международните си ангажименти и незабавно да освободи задържаните журналисти. Какво може да направи Европейският съюз? Трябва да подсилим позицията на гражданското общество, да го подкрепяме, да въвеждаме и по-често санкции срещу нарушителите на правата на човека. Тази отговорност се пада на нас. Трябва да направим така, че да живеем в един свят, в който демокрацията да функционира, да се спазват правата на човека и да се води борба срещу липсата на свобода. Господин Етиен, за две минути. През май тази година предстоят избори и както обикновено положението в държавите от региона се обостря. Положението в Бурунди обаче вече от години е тежко. В Бурунди се потъпкват правата на човека и основните права. Представители на опозицията, журналисти, правозащитници биват задържани и изправени пред съд понякога просто биват убивани. Не бива да си затваряме очите пред всичко това. Трябва да надигнем глас и да защитим тези хора. Конкретните случаи вече бяха описани от колегите Шонс и Арена. Няма да повтарям казаното от тях, но ще се присъединя към техния призив незабавно да бъдат отеглени обвиненията срещу задържаните лица, както и те да бъдат освободени, без да се поставят каквито и да било условия. Това трябва парламентът категорично да изиска от Бурунди. Фактът, че някой е на по-различно мнение, разпространява критична информация или пък отстоява правата на човека, е нещо, което Европейският парламент трябва да отстоява. Затова и призоваваме Бурунди да освободи тези хора. Те не са направили нищо противозаконно. Ще трябва да продължим да оказваме натиск върху властите в Бурунди. За целта трябва да се обедини международната общност. Трябва да продължим да оказваме натиск. Властите в Бурунди трябва най-накрая да се погрижат за зачитането на правата на човека и основните права както и на свободата на словото. Трябва да се погрижи и за това изборите през месец май да са свободни и да се проведат в условия на сигурност. От името на групата на НЕП, господин Шон Кели за две минути. Благодаря. Отново започваме с темата Бурунди. Нищо, кой знае колко приятно не може да се каже. Там определено се ограничава свободата на пресата. От е, марта 2016 е, ние отпускаме директна помощ. но а, бяха провеждани избори там през 2015 година, а, където а, наблюдателите излязоха с а, упреци към свободата. Бяха отнети правата на BBC и CNN. А, произволно се арестуват е, е, журналисти в, е, свободата, в индекса за свобода на пресата Бурунди заема 159-то място от 180. Сега се задават президентски и парламентарни избори и проблемите си остават огромни – Полицията арестува четирима журналисти и ги обвинява, че работят срещу сигурността на държавата. Европейският съюз и върховният представител следва да се намесят, така че да не се осъществява намеренията да им бъде дадена 15 годишна присъда. Съюз за африканско единство трябва също да се обърне към този въпрос. Благодаря. Благодаря. Сега от името на социалистите и демократи госпожа Изабел Сантош за една минута. Микрофон за оратора. Проше о вłączenie микрофону. Свободата на словото в Бурунди е подложено на нападки, нападки срещу журналисти от Ивако и техният шофьор, които бяха арестувани през октомври. Е още един пример за това. ООН, е генералния секретар, както и съвета по човешките права съобщават за сериозни нарушения на правата на човека и за потъпване на свободата на словото. Има е, убийства, изтезания, произволни арести. Има общ климат на безнаказаност има нарушение на словото и това е нашата тема днес. Но това е само един пример за един преобладаващ климат. В края на годината бяха арестувани четирима журналисти, камикази, Дирубуса, Ампонензи и Харери Мана, както и техния шофьор Маса Баракири, което е също пример за подобни нарушения. Благодаря ви. Сега от името на Обнови Европа давам думата на госпожа Чаранцова за две минути. Благодаря. Бурунди през изминалите пет години премина през множество кризи. Представителите на опозицията биват отвличани, изтезавани, убивани. Журналистите пък биват турмозени и произволно задържани. Цари пълна безнаказаност за извършителите. Хиляди бежанци от Бурунди напускат страната, за да се избавят от хуманитарната криза и насилието. В това вече достатъчно тежко положение предстоящите тази година президентски избори може да доведат до още повече нестабилност и потенциално насилие. Вероятно е хора да се присъединят към въоръжените опозиционни групировки. Правителството трябва да действа сега, трябва да защити гражданите, да възстанови правата им, за да не ескалира по- повече положението. Следва също така да бъдат освободени задържаните журналисти и да се сложи край на цензурирането на обществото. Трябва да се спазват принципите на върховенството на закона и да се подсили демокрацията. В противен случай ще продължи разпадът в страната. При настоящото положение Европейският съюз нямаше друг избор, освен да преустанови временно финансирането на правителството на Бурунди. Трябва обаче да продължим да работим за гражданите на страната по линия на сътрудничеството за развитие с цел справяне с хуманитарната криза. Трябва да направим и всичко, което е по силите ни, за да подпомогнем мирния избирателен процес. От името на групата на зелените думата има Алис Кунке за една минута. E Благодарна съм за това, че ние, народните избраници в Европейския съюз, днес обсъждаме положението в Бурунди. Благодарна съм за това, че не мълчим. Трябва да изкажем критика. Не може да се преследват журналисти. Правителството на Бурунди трябва да освободи всички задържани журналисти. Европейският съюз следва да изиграе основната роля при този процес. Имаме различни инструменти, от които можем да се възползваме, за да се сложи край на това. Групата на зелените призовава всички държави членки в Европейския съюз да подпомогнат организациите на гражданското общество и жените в Бурунди. Европейският съюз трябва да направи всичко възможно за прилагането на споразумението от Аруша. Призоваваме господин Жозеп Борел да работи активно за диалога с Бурунди. От името на групата на ЕКР господин Чернецки за една минута. Е, госпожо председател, господин комисар, аз посетих Бурунди и съседните страна Руанда, също и Танзания и е, Демократична република Конго. Тоест, Запознат съм добре с положението в тази страна. Тя има дълга история още преди създаването на някои европейски държави дори. И мисля, че е добре, че сега в Европейския парламент отправяме призив за освобождаване на журналистите, за свободни избори. Има обаче още един важен аспект. Най-вече факта, че има механизми за упражняване на натиск, като спрем, например, финансовата помощ. Благодаря. Сега думата има господин Касталдо, но не го виждам в залата, което означава, че думата има господин Зориньо за една минута. Благодаря. Знаем, че има политически развитие в Бурунди, това означава, че а, трябва да отправим силно послание относно спазването на правата на човека и свободата на словото. Ние трябва да подкрепим а, правозащитниците и НПО. Ние наблюдаваме какво се случва, какво се говори официално. Много от журналистите не могат свободно да упражняват своята професия. В края на годината предстоят е, избори. Ние настояваме те да бъдат е, е, свободни и честни с подкрепата на нашите дипломати от СВД, които са на място. Трябва да се направи нужното, за да се сложи край на непрекъснатите нарушения на правата на човека. Постигането на социална сигурност е нещо важно, за да се бори страната с дълбоко вкоренената бедност. Благодаря. Следващия оратор Бервиньон за една минута. Обществеността в Бурунди продължава да страда от нарушенията на правата на човека. Докладът на ООН е от септември миналата година констатира, че полицията разузнавателните служби и дори и младежката организация на управляващата партия са отговорни за убийствата и отвличанията на политици и техните семейства, за които се твърди, че са привърженици на опозицията. бе отнето разрешителното на BBC от властите в Бурундия. Бе забранено също така на граждани да предоставят информация на BBC. Дори и срещу децата може да бъде образувано наказателно преследване. Миналата година три мученички бяха арестувани по обвинение, че са осквернили лика на президента. Наскоро комисията арестува четирима журналисти от медийна организация в Бурунди, заедно с техния шофьор. Вероятно е да бъдат осъдени на 15 години лишаване от свобода, само защото са си вършили работата. Трябва да окажем натиск върху правителството на Бурунди с цел освобождаване на тези журналисти, слагане на край на гоненията на политиците от опозицията и на свободните медии и зачитане на свободата на словото. Бурунди се е присъединил към Международния пакт за политически и граждански права и трябва да спази ангажиментите си по него. Предстоящите избори трябва да са честни и свободни. Това е единственият мирен път към едно наистина демократично общество. Натан Гил за минута и половина. Благодаря. Малко прекалено е за мен. Тук е, в Европейския парламент, в Страсбург си говорим за свободата на словото в е, Бурунди. А едно правило на нашия парламент е, от тази седмица ми забранява аз да правя изявления, ако на стола ми има националното ми знаме. Значи какво? Ние получаваме народите как да се борят за свобода на словото, след като не даваме право на колегите си тук е, в залата да се гордеят от това, че е, показват националния си флаг. Какво правим? в... Нека първо да си подредим ние нещата. Ние си тръгваме, взимаме си националния флаг и а, ви призоваваме, спрете с лицемерието. Дайте възможност на депутатите, които оставят да а, се изказват свободно, да обозначават своята национална идентичност посредством националното си знаме. Сега думата има госпожа Нина Гил. Благодаря. Малко ми е трудно да говоря след тази презентация, която чухме, но искам да се насоча към Боруловни, към четиримата журналисти от Илаки, които бяха арестувани. Те просто се вършили работата те са искали отговорност от правителството. Сега те са изправени пред присъда от 15 години затвора и са обвинени в това, че подкопават националната сигурност. Но това всъщност е натака срещу свободата на словото, което не допуска света да научи за сериозните нарушения на правата на човека, които се случват в Бурунди. Въпросът ми към комисията е какво ще направи СВД, за да окаже натиск върху правителството да освободи тези журналисти? Как ще използва лостовете, като 400 милиона евро, които се отпускат по линия на Европейския фонд за развитие, за да окаже такъв натиск? Как ще гарантирате, предвид предстоящите избори, че президентът ще отстоява свободата на словото в Бурунди и ще допусне свободни и честни избори. Вероятно това ще е последното ми изказване в тази пленарна зала, уважаеми колеги. За мен беше чест и привилегия да мога да говоря от името на онези, които нямат тази възможност. Платформа, която няма да мога да използвам, за да говоря срещу нарушенията на правата на човека в целия свят. Благодаря ви. Сега господин Баут за една минута. Шановна пани Przewodnicząca, wolność słowa jest... Уважаема госпожо председател, свободата на словото е изключително важна ценност. Тя е свързана с демокрацията, с правото да знаеш и истината, да бъдеш автономна личност и да ти се спазват човешките права. Но властите в Бурунди не дават тази свобода на своите граждани. И тези, които се опитват да подават информация, са обект на издевателства и мъчения, понякога дори екзекуции или е, за дълги присъди. Няма демокрация в тази страна. Тя е много кратка там. Европейската комисия и парламента трябва да наблюдават положението в тази страна преди изборите, за да не бъдат те е, манипулирани. Нека да се борим за свободата на словото в тази страна. Благодаря. Сега господин Касталдо има думата за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. През 2020 година в Бурунди могат да настъпят големи промени. На 20 май най-накрая ще може да се проведат парламентарни и президентски избори след един много тежък период от изборите през 2015 година насам. Въпреки това в Бурунди продължават сериозно да се нарушават правата на човека. Президентът Нкурунзиза извърши престъпления, тръгна против волята на народа си, кръвопролитно потисна демонстрациите, приложи репресивни действия спрямо опозицията. Свидетели бяхме на цяла поредица от политически мотивирани убийства, от сплашване на противниците на режима. Все по-малко възможности за действия имат свободните медии и гражданското общество. Журналистите биват обект на производства по ускорената процедура на преследвания. Всичко това означава, че настоящите избори трябва да са демократични, но как може да се гарантира съревнование между отделните политически сили при положение, че се прилагат репресивни мерки спрямо свободните медии? Правителството на страната отказва да спази международното право, не спазва конституцията на страната, нито споразумението от Аруша. Поради всичко това трябва да бъде чут сега повече от когато и да било гласът на Европейския съюз. Трябва да приложим клаузата на споразумението от Котону за правата на човека. Председателката, моля да си сложите слушалките. Синя карта за вас. Ще отговорите ли на въпроса? Томислав Сокол, имате думата за въпрос 30 секунди. Благодаря ви. Уважаеми колега, упоменахте проблемите в Бурунди, но това не е единствената държава, където се случват подобни неща, най-вече в Африка. Неведнъж сме обсъждали тези държави тук в парламента. Какво според вас може действително да направи Европейският парламент, за да окаже реално въздействие върху подобни държави? В каква степен според вас Европейският съюз наистина може да говори с един глас на световната сцена? Председателката, благодаря. Имате думата за отговор. Благодаря ви за този важен въпрос, уважаеми колега. Действително, прав сте. Не е единствената страна, където се случват подобни неща. Но това още повече ни налага необходимостта да изискваме спазването на клаузата за правата на човека по споразумението от Котоно. Тя никога не е била реално спазвана. Можем също да спрем временно финансирането по фондовете за сътрудничество. В Бурунди се извършват зверства, едва ли не геноцид, тъй като продължава конфликтът между Хуто и а, Туци. Затова трябва да се възползваме от лостовете, с които разполагаме. Европейските страни трябва да застанат на единна позиция. Не може някои държави да водят преговори зад гърба ни, без да се съобразяват с официалната позиция на върховния представител и на Европейския съюз. Председателката, благодаря ви. Трима желаящи има сега да се изкажат спонтанно. Господин, господин Поспишил. Благодаря, госпожо председател. И слушах с много голямо внимание дебатите. Съгласен съм с колегите. Положението в Бурунди е критично. Благодаря на авторите на предложения документ. В контекста на настоящото положение с предстоящите парламентарни и правителствени избори, би трябвало да се е, обърнем е, и да използвам към тази страна и да използваме всички и дипломатични, дипломатически и економически средства да упражним натиск за освобождаване и на журналистите, но и в максимална степен да се проведат едни демократични избори казват, е, че президента ще се кандидатства отново, което ще бъде нарушение на Конституцията. За това настояваме там да се проведат е, демократични избори. Не виждам следващият е, заявил желание за изказване в залата. Пан посел Елген Томак. Господин Елген Томак има думата. de ședință, am... Благодаря, госпожо председател. Бих искал да се изкажа по тази тема, тъй като според мен е е важно да се проведе този дебат в Европейския парламент относно правата на човека и свободата на словото, защото не винаги се спазват тези права. Хората гледат на Европейския съюз с надежда. Ние сме институцията, която отстоява тези ценности и това са основите, върху които беше изграден съюза ни. Ние трябва да подкрепим журналистите, които работят професионално в държави, където демокрацията е крехка. Това е много важно, тъй като ние разполагаме с най-големия дипломатически корпус в света и нашата служба за външна дейност трябва да се ангажира тъй като ние имаме най-голямата мрежа от дипломатически представителства в света. Хуан Фернандо Лопес Агилар има думата. Благодаря, госпожо председател. През ноември имах честа да участвам в парламентарната асамблея Африка, Карибския регион в Руанда, за да обсъдим бъдещите отношения между Европейския съюз с африканските държави след споразумението от Котоно. Това парламентарно, тази парламентарна среща участието на комисията и на Европейския парламент посочиха също и ситуацията в Бурунди и също, че трябва да продължи използването на съответния член от споразумението от Котону за оказване на натиска. Европейският съюз увеличава хуманитарната помощ. Предстоящите президентски, парламентарни, местни избори в Бурунди трябва да бъдат проведени в нормална обстановка, докато сега тя не е такава. Има насилие е, и изтезания, на които са подложени журналистите. Това е недопустимо. Благодаря ви. Сега давам думата на комисарят Ленарчич от името на комисията. Госпожо председател, споделям вашето притеснение за положението в Бурунди. Съвета потвърди необходимостта да е, се вземат съответни мерки в съответствие с член 96 от споразумението за Котону е, по отношение на Бурунди. Кризата е, в Бурунди трябва да остане на дневен ред. Ние ще продължим да работим с ООН, с Африканския национален съюз и регионални организации в Африка има признаци, че там напрежението и нарушението на човешките права ще се увеличат преди избора. Свободата на словото, свободата на сдружаване, продължават да бъдат нарушавани в тази страна. Случая с четиримите хвърлени в затвора журналисти бе тук споменат нееднократно. Европейския съюз наблюдава проблема, поставя го с властите в Бурунди и работи и координираме нашата дейност с партньори, които са на нашето мнение. В доклада за Бурунди е, ние осъдихме е, налагането на климата на страх и преследвания на тези, които са, не са поддръжници на управляващата партия. Осъдихме и нарушаването на човешките права, включително извършването на престъпления по международното право. Не следва да приемаме като неизбежно случващото се там. В ничия интерес обаче и не е в интерес то и е, на самата страна. Европейския съюз няма намерение да загърби тази страна. Ние имаме споразумение и за помощ чрез развитие. Също така работиме за гражданското общество, за повишаване на устойчивостта му. В следващите няколко месеца преди изборите ще е от ключово значение Бурунди да осигури един предизборен процес, който е достатъчно прозрачен, да даде възможност за действие на, чу... на гражданското общество и да прекрати е, практиката на без е, безнаказаност. Трябва да се спазва споразумението от Руша и призоваваме е, властите да вървят в тази посока. Да се спазва също и е, правилника за поведение, формулиран от различните, е, различните страни и да не подава, да не се кандидатира за пореден мандат президента ние ще следим тези процеси. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Шест проекторезолюции са подадени. Приключваме дебата. Днес ще гласуваме резолюциите. Przystępujem do realizacji kolejnego punktu porządku. И преминаваме сега към следващата точка от дневния ред – Дебат за Нигерия, за неодавнашните терористични нападения. Можете да взимате думата или да използвате синя карта, или по традиционния начин, или с електронна заявка в, на входа на залата. Госпожа Канко има думата за една минута. Bring back our girls. Върнете ни момичетата. Преди 6 години този хаштаг обедини света в призив към ислямската терористична групировка Боко Харам да освободи отвлечените от нея ученички. Над 100 от тези момичета все още не са се завърнали у дома. Ужасяваща е съдбата, която е сполетяла тях и техните семейства. Лесно е да си представим каква болка изпитват тези хора. В Нигерия от прекалено много време вече сме свидетели на насилие на верска основа. Това не е единствената страна в Африка, южно от пустинята Сахара, чийто економически потенциал се прахосва. Нигерия с богатите си нефтени залежи би могла да послужи за пример за региона, но вместо това ежедневно стотици нигерийци загиват в резултат от насилие и тероризъм. Мнозина са онези, които живеят в страх, страхуват се за живота си. Трябва да насърчаваме регионалното сътрудничество, да насърчаваме инвестиции в сигурността и въоръжените сили. Трябва да полагаме усилия за защита на жените в региона и за слагане на край на насилието на верска основа. Председателката. Думата има Ерик Марквард за две минути. Благодаря. Благодаря и на колегите за това, че за кратко време постигнахме съгласие по един толкова важен текст. Важно е Европейският парламент да обърне внимание на извънредното хуманитарно положение. От началото на действията от страна на Боко Харам вече са загинали стотици души. В световния индекс на тероризма страната се нарежда на трето място след Ирак и Афганистан. Само в източната част на страната бяха разселени 2 милиона души. 7 милиона души пък са зависими от хуманитарна помощ. Да, в Нигерия християните наистина биват преследвани на базата на религията си. Но е важно да се изтъкне, че в Нигерия не се води война на базата на религията. Води се война за ресурси. Кризата с измененията в климата ве още сега се отразява на стабилността в региона, предизвиква конфликти. Тероризмът може да се шири там, където хората нямат перспективи и са объркани. Затова може и да работим по-активно за предоставяне на помощ по места. Цифрите, според мен, ясно показват, че политиката ни за развитие – по места често е водена от нашите интереси, а не толкова от интересите на нигерийците. Затова е важно че в текста се изтъква, че действията ни по места трябва да допринесат за борбата срещу бедността, а не да служат за постигането на някакви други цели. Не е допустимо да създаваме впечатлението, че може да се затворят границите на страната и да й се окаже натиск. Важна е резолюцията, важно е също така и все повече да мислим по въпроса за това как можем да помогнем на хората така, че да не бягат от страната, вместо да предотвратяваме бягството им. Благодаря. Добре дошли. Добре дошли и на всички, които следят заседанието дистанционно. Господин Берг, внесох отделна резолюция, тъй като нападенията срещу християни в Нигерия, най-вече обезглавяванията от 26 декември 2019 година, са варварски ужасяващ акт на насилие. Разбира се, с право надигаме тук глас, когато се нарушават правата на човека. Но когато системно се убиват християни, парламентът като че ли винаги се колебае да надигне глас. В резолюцията трябва да се опишат всички тези варварски актове трябва да бъдат осъдени. Трябва да говорим за ужасяващите деяния, извършени по коледа. В името на исляма бяха убити християни. Не бива да се замитат подобни теми под килима за сметка на други. Трябва ясно да заявим, че християните биват подлагани на гонения. Повтарям, тези хора са били обезглавени само защото са християни. Жестоко са били екзекутирани от ислямистка милиция. Трябва да обсъждаме, разбира се, положението в Нигерия, но следва да поставим акцента върху преследваните християнски общности в Нигерия и в Западна Африка. Благодаря. Думата има господин Зориньо. който иска да се изкаже с синя карта, може да го направи по-нататък. Благодаря. Десетилетия военен конфликт с Боко Харам и е, ислямистски терористи. Знаем за десетки е, примери. Е, милиони живеят в хуманитарна криза там обект на сексуално насилие с жени, млади жени и деца, няма образование, цари несигурност. Последните терористични атаки ни показват, че е необходима една добра система тема от страна на държавата да внесе е, сигурност е, в страната, където съжителстват мюсюлмани и християни. Неправителствен... Неправителствени организации работят на място, там цари глад. Те осигуряват и е, основни грижи по здравоопазване за децата. Необходимо е да действаме възможно най-скоро, за да се добие и достъп до страната, да може да се търси възможност за установяване на мир в страната и региона. Беж... Потоците от бежанци в съседни страни е, също задълбочават проблема. Необходимо е да има и по-силно сътрудничество за преодоляване на проблемите. Борбата с религиозния екстремизъм следва да бъде национален приоритет не само за Нигерия, но и за нас, защото тя има отношение и към нашата сигурност. Африканския континент има своето влияние върху целия свят, включително и върху Европейския съюз и ние трябва да се борим срещу случващето. Благодаря. Сега господин Урбан Креспо. Благодаря, госпожа председател. Нигерия е най-големият производител на петрол в Африка и това е още един пример на богата на ресурси държава, където повече от половината от населението живее в бедност. Насилието в страната е изключително разпространена. Жените и момичетата са подложени на сексуални посегателства. Държавата криминализира хуманитарната помощ и работата на НПО, като се позовава на твърдение, че се бори срещу тероризма. Това не трябва да е обаче извинение за слагане край на правата. Трябва да се спазва международното хуманитарно право, както и неутралността на помощите, които се отпускат по линия на европейските фондове за хуманитарни цели. Не бива да се допуска нарушаване на правата на човека и разрушаване на околната среда. Сега говорим за новия зелен пакт. Делтата на Нигер е най-замърсената благодарение и на работата там на европейски многонационални компании. Хората са принудени да напускат Нигерия и те стават жертва на различни форми на експлоатация. Вместо да изграждаме стени, трябва да видим какви са причините, да потърсим отговорността да потърсим отговорност на дейността на многоционалните компании в Нигерия и в други страни, които също допринасят за тези миграционни потоци. Важното е да се направи обратен завой на стратегиите, прилагани от Европейския съюз на африканския континент не трябва да се ограничаваме само до даване на подаяния. Трябва да променим курса и да възприемем нова политика за Африка. Благодаря ви много. Господин Здеховски, благодаря, госпожо председател, господин комисар. Предлагаме една резолюция за Нигерия от името на Европейския парламент заради екзекуцията на 11 християни и други е, престъпления, извършени там. Преследване на мисионери и е, други актове на насилие и има и изнасилвания, преследване на населението, хуманитарни престъпления. Тоест една ужасна картина на случващото се в Нигерия. Над 6 хиляди е, християни са били избити в последните 5 години. 500 е, момчета и момичета са задържани в ужасяващи условия в лагера. Хиляди бягат от страната. Това са само малки примери за случващото се в Нигерия. Държавата няма никакъв контрол върху военните групи, групировки. Е, Боко Харам е една от най-големите е, такива, които реално извършват геноцид. Реално случващото се там е равно на деянията на нацистските или комунистическите режими. Правителството на Нигерия трябва да бъде непрестанно призовавано да прекрати, с, да се справи с положението, защото трябва не само да наблюдаваме, но и да търсиме решение на проблема. Господин Бениан има думата. Благодаря, госпожо председател. Нигерия в продължение на десетилетия беше на ръба на това да се превърне в провалила се държава, най-вече поради дребнавите боричкания между основните политически сили, които не работеха по най-важните проблеми на страната. Въпреки, че въоръжените сили на страната постигнаха някои успехи, Боко Харам продължава да владее северната част на страната. Извършва нападения и бомбени атентати срещу цивилни цели. Хората продължават да загиват. Освен това, Боко Харам разшири дейността си отвъд границите на Нигерия, в Чад и в Камерун продължение на десетилетия тлее вече конфликт между селскостопански производители и скотовъди номади в тъй наречения централен пояс. Това допълнително влуши положението със сигурността. Жените и децата са основните потърпевши от този конфликт. Децата често биват вербувани за войници или биват използвани за атентати. Гражданското общество е онова, което се бори срещу произволните задържания и, изтеза, и изтезанията. Но всъщност властите в Нигерия трябва да гарантират зачитането на правата на човека в страната и да поведат тази битка. Президентът Бухари бе преизбран през 2019 година. Тогава обеща да се справи с групировки като Боко Харам. Крайно време е правителството да направи всичко възможно, за да бъде спазано това обещание. Като който разработи и приложи цялостна стратегия. Такава стратегия всъщност е разработена вече, но не се прилага. СВД и държавите членки трябва да предоставят техническо подпомагане. Така ще предоставим силна подкрепа на Нигерия в борбата и срещу тероризма. Благодаря от името на политическите групи. От името на НП думата има госпожа Зовко. По въпроса за сините карти, ще можете да се изказвате с сини карти, но след кръга от изказвания от името на групите. В Нигерия има най-голямата християнска общност, почти половината от населението. Има съперничество между мусулманският север и християнският юг. За повече от 10 години групи като Боко Харам и Ислямска държава в Западна Африка разгират страната. Те атакуват различни обекти. Съгласно международните организации, повече от 6000 християни са убити от 2015 година насам от джихадистски групи. На 8 януари също имаше нападение в едно село в централна Нигерия, убивайки 30 души. Имаше и други нападения срещу християнски села, което причини много смъртта. Ислямска държава в Западна Африка пое отговорност в отговор на а, убийството на Ал-Багдади в Сирия. Въпреки, а, че нигерийският президент, който е мусулманин, заклими а, населението, но, а, насилието, а, не бяха предприяти нужните мерки. Продължава преследването на християни. Уважаеми колеги, ние обсъждаме непрекъснато случаи на насилие срещу християнски младсинства. Време е международната общност да признае този факт. Африка е религиозен континент и доста често има погрешно възприятие за останалите религии, което води до терор. Европейският съюз трябва да използва финансовите инструменти, за да инвестира в региона, за да защити религиозните мълценства. Европейския съюз трябва да обърне повече внимание на между религиозния диалог в дипломатическите си отношения с трети страни. Преди един месец Европейския парламент връчи наградата Сахаров на един правозащитник. Ние трябва да помогнем на онези, които се чувстват изоставени. Ние трябва да наричаме престъпленията с истинските им имена. Благодаря от името на социалистите и демократите, госпожа Арена. Нигерия е най-гъсто населената страна в Африка и 500 милиона ще стана населението. Тя се нарича Африканския гигант. Много сме говорили Боко Харам – продължава с терористичните си атаки. От 10 години вече е, хиляди са убити от него, е, а пък е, скотовъдците, номади също се включват в е, конфликтите, защото те са предудени заради климатичните промени да се изместват към земи, където в момента са работят земеделски стопани. Конфликта в Лимия, Либия също се отрази е, на Сахелския регион и Нигерия. Ние трябва да търсиме решение на проблема в Ливия и да се прекрати износа на оръжие. А, а използването на природните ресурси в Нигерия трябва да дава възможност на населението да се развива. Шел като компания беше нападната от местното население, защото те са източник на замърсяване и, укра... и е, крадат националното богатство. Милиони са жертвите на нестабилността. Е, тук е, има и трафик на дрога, оръжие, проституция, финансирани от глобалните финансови системи. И в края на краищата фактът, че Европейския съюз счита Нигерия за приоритетен партньор в своята стратегия за Африка, показва, че стабилността в тази страна е от ключово значение за региона. Тя има граници с много важни страни, а също и излиза на Гвинейския залив, където се извършва много сериозен трафик. Затова тази страна трябва да остане наш привилегирован партньор. Сега господин Родригес Рамос има думата. Е, Благодаря, госпожо председател. Нигерия е третата държава в света, която е най-силно засегната от тероризма след Ирак и Афганистан. Както вече беше казано, 10 години на насилие от страна на Боко Храна, Харам влуши ситуацията. Има конфликт и насилие между етническите общности, между мюсулмани и християни. Напоследък има също и битка за недостатъчните ресурси между земеделските стопани и номадските пастири. При това положение се влушава положението на най-уязвимите слоеве от населението. Също има проблеми и с, с други нарушения на правата, като генитално усъкътяване и други. Децата живеят в ужасяващи условия. Те се набират от терористи, те се задържат от военните в Нигерия, обвиняват ги в сътрудничество с терористи, без да се представят никакви доказателства за това. Задържани са хиляди деца и те се намират в във военни центрове нигерските власти а, трябва да а, предадат тези а, деца на а, цивилни организации. Необходимо е да се защитят правата на цивилното население, най-вече на най-уязвимите лица. За това призоваваме международната общност и най-вече комисията и държавите членки да продължат да оказват помощ за постигането на мир в тази страна. Благодаря. Госпожа Ланген Зипен не е в залата. Трябваше да се изкаже от името на зелените. Господин Чекарди има думата. Когато госпожа Ланген Зипен дойде в залата, разбира се, ще може да се изкаже. Благодаря, госпожо председател. Като цяло, сме безучастни, а в Нигерия християните биват безмилостно убивани от ислямските фундаменталисти. Все още не сме одържали победа над тероризма. Само преди няколко дни джихадистката групировка Боко Харам разпространи един видеоматериал, в който се показва как жестоко биват убити 11 пленници християни. Това жестоко убийство бе извършено по коледа, което е наистина предизвикателство към християнския свят. 30 000 са убитите цивилни граждани, 30 милиона пък са разселените лица от началото на конфликта с джихадистите. Европейските институции, които уж работят за толерантност, взаимно уважение и мир, не са направили нищо за справяне с положението в страната. Там ежедневно са застрашени милиони невинни хора, единствено и само защото са християни. Не само Боко Харам и ИСИС държат за заложник северна Нигерия. Номадите пастири фулани също извършват убийства. Трябва да се сложи край на цялото това кръвопролитие. Европейският съюз трябва да изиграе водеща роля. Ако защитим християните в Нигерия, то ще защитим и Европейският Запад от жестокостта на ислямизма. Господин Чернецки. Dziękuję пани przewodnicząca, благодаря, госпожо председател, господин комисар. Тук става дума за една страна с дълга история, повече от хилядолетна. С богати природни ресурси и е, интересна е, култура е, на занаяти. Но тази страна е завладяна сега от Боко Харам. И какъв е имиджа и сега? Особено след като бяха избити хиляди християни. Ние трябва да е, излезем с много настойчив е, призив – за това да се прекрати подобен тероризъм срещу християните, а и не само срещу хри- християните. Трябва да настоява нигерийските власти да успеят да се справят с тероризма. Благодаря. Господин Ван Дален има думата. Нyitom a kékkártyás lehetőséget is. Kékkártyás kérdezésre електроникушен шелен. Следват изказвания от отделни депутати. От тук нататък ще можете да използвате синята карта. Можете да заявявате желание за изказване както по традиционния път, така и по електронен път. Господин Вандален от НП. Благодаря, госпожо председател. Европейският съюз трябва да тегли чертата страданието на християни е, в е, Нигерия е неприемливо. Върховният е, представител трябва да обърне внимание на този факт. Трябва да стане ясно на правителството в Абуджа, че ситуацията не може да продължава. Нека да предприемем действия. Време търговските и други отношения с Нигерия да бъдат замразени. Ако правителството продължава да си затваря очите пред това, което се случва с християните. Европейските компании също трябва да премислят своето поведение. Те не могат да продължат да печелят в държава, където има а, такива нарушения. От години а, християните страдат в Нигерия. 260 момичета бяха отвлечени. Много от тях все още не са се върнали. Онези, които са се върнали, са травматизирани, тъй като са преживели изнасилвания. Престъпленията траят вече години. Християнските лидери редовно са обект на отвличания. Миналата седмица един екип, е, е, епископ е, призова да се сложи край на насилието. Единствената разлика между правителството и Боко е, Харам е, че последните разполагат с бомби. Правителството обеща да се справи с Боко Харам, но това остана само на думи. Ние призоваваме Европейския съюз да принуди правителството на Нигерия да се справи с Боко Харам. Благодаря ви. Моля ви да си сложите отново слушалките, тъй като има въпрос с искане на с, с, с синя карта. Приемате ли въпроса? Да, заповядайте. Господин Сокол, имате думата за 30 секунди.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 Християните наистина са най-преследваната религиозна общност в света. И това е тема, която не се обсъжда достатъчно в медиите като цяло, особено в Западна Европа. Защо, защо не се говори достатъчно за тези преследвания срещу мусулманите? Защо говорим повече за преследвания срещу други религиозни групи? И какво ние като членове на Европейски парламент може да направим, за да променим това отношение? Благодаря ви.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 на преследвания и покушения срещу християните в Нигерия и действително в медиите се обръща прекалено малко внимание на тези преследвания. Припомня ви, че имаме интергрупа за диалог между вероисповеданията и толерантност и тази интергрупа беше възстановена и смятам, че тази, този тема трябва да бъде особено важна за нас Говорим в частност за преследването срещу християните в Нигерия. Моля ви отново да си сложите слушалките, защото госпожа Арена също иска да ви зададе въпрос с, с, синя карта. Приемате ли въпроса? Да. Госпожо Арена, имате думата за 30 секунди. Е, микрофон, please. Отбелязах си желанието ви да изискате от предприятията да зачитат правата на населението. Проблемът обаче е, че вашата политическа група, групата на НП, систематично гласува срещу всякакви мерки за дължима грижа в страни като Нигерия и други страни, в които има военен конфликт. Това означава ли, че вашата група за бъдеще ще започне да гласува за подкрепа на мерките за дължима грижа на предприятията, които са активни в тези гради? Е, страни. Имате 30 секунди за отговор. Е, Напълно сте права. Колегата с пълно право засегна свободата на вероисповеданието и трябва да се да обърна внимание всички страни, в които има такива нарушения, сред които са и Нигерия, и Индия. Вашата група повдигна този въпрос и трябва да гарантираме, че стане ни въпрос за правата на човека и правото на вероисповедание, можем да работим заедно. Благодаря ви от името на социалистите демократите. Думата има госпожа Джонс. Благодаря. Ние естествено осъждаме всички терористични нападения, независимо от това къде се случват особено тази в Нигерия. Нарушаването на човешките права на жените и децата винаги е, ни ужасява. Тези групи от населението винаги са най-уязвими и трябва да ги защитим по целия свят и по-конкретно в Нигерия. Видяхме колко момичета станаха обект на трафик преди много години. Някои от тях още не са се върнали по домовете си. Многонационалната специална група трябва да се върне на място да свърши своята работа. Тя трябва да сътрудничи с Африканския съюз и с всички заинтересовани страни на континента. В последното ми изказване в Европейския парламент в Страсбург искам да благодаря на всички, които представляваха Уелс във всички години, когато в нашата страна се провеждаха избори за Европейски парламент. Искам да благодаря на уелския народ, на народа на Великобритания и на всички проевропейски настроени групи в Уелс и в Великобритания които се разшириха и получиха по-голяма подкрепа в резултат на ужасния резултат на референдума. Не губете надежда. And we would like to thank you. Ние искаме да благодарим на вас. Сега от името на групата Да обновим Европа думата има госпожа Харанзова. Заповядайте. Благодаря. Боко Харам тероризира Нигерия вече повече от едно десетилетие. Над 36 000 души са убити. Увеличава се терора на Боко Харам и други групи. Натискът от тези групи, разбира се, ни тревожи, но Нигерия е изправена и пред друго насилие, етично, социално. Тези престъпления се извършват също така безнаказано. Хората се страхуват за живота си и бягат от домовете си. Те имат нужда от помощ. Това доведе до факта, че хуманитарните организации напускат страната, тъй като се страхуват от насилие. Трябва да призовем правителството да гарантира правата на човека, да защити гражданите и правовата държава. Положението е нестабилно, затова правителството трябва да деескалира религиозното напрежение, както и напрежението между общностите – Тероризмът, както знаем, не познава граници. Европейският съюз и международната общност трябва да продължат да правят всичко възможно, за да подкрепят борбата срещу тероризма в Нигерия и в целия регион. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Госпожа Билде от ИДЕ. Мерси, мадам. Благодаря ви, госпожо председател. Инфилтрирането на исламистите в Западна Африка е, е в своя погей в Нигерия. Атентатите, отвличанията и масовите екзекуции, включително и на върх коледа. Кой може да продължава да отрича, че християнското младсинство е най-преследваното както в Африка, така и по целия свят? Международната общност обаче продължава да отрича очевидното. В Сахел само Франция сама води борбата с тероризма на територия от 8 милиона квадратни километра, по-голяма от цяла Европа. А пък Европейския съюз очевидно предпочита да подкрепя ислямистските лидери в проекта им да унищожат Африка. Какво пък да кажем за мерките, които предвижда Нигерия срещу редица от НПО, при положение, че бяха толкова много случаите, в които тези организации сами участват в атентатите в терора. Очевидно е, че тази война може да бъде спечелена само от суверенни нации. Благодаря ви. E Благодаря от името на ЕКР. Думата има господин Бема. Нигерия. Благодаря, госпожо председател. Нигерия е една от най- населените държави в Африка. Там живеят около 200 милиона души. Всъщност Нигерия е много богата. Тя има огромни природни ресурси, сред които петрол, например. Само, че конфликтите в страната, както и повсеместната корупция, правят невъзможно осъществяването на потенциала на страната. 88 милиона души живеят в бедност. Най-големият проблем в страната обаче е тероризма. Според глобалния индекс за тероризма, Нигерия е на трето място сред държавите, в които тероризма е проблем. След Ирак и Афганистан християните са най-преследваната група в страната. 20 000 души поне са загубили живота си поради вероисповеданието си. Има и много беженци. Призоваваме президента, който е на власт от 2015 година, да защитава всички свои граждани ефикасно. Благодаря. Има въпрос към вас със синя карта. Приемате ли? Имате думата. Благодаря, госпожо председател. С голям интерес следя днешния дебат. Мисля, че той е своевременен, важен и смятам, че Европейския съюз трябва категорично да осъди случващото се в Африка и в Нигерия в частност ставаме свидетели на голяма трагедия. Спомена се преследването на християни. Затова въпросът ми към вас е следния. Смятате ли, че тук трябва да подновим дебата относно положението на християните в целия свят? Благодаря. Искам да ви напомня, че сините карти са за задаване на въпроси. Ако имате становище, изкажете го по време на спонтанните изказвания. Господин Бялан има думата за 30 секунди. Благодаря за въпроса. Аз съм съгласен с казаното от колегата Жонца. Християните са най-преследваната религиозна група в света по-настоящем. Вчера обсъждахме Алжир. Неодавна Обсъдихме и Египет и там се преследват много християни. Мисля, че точно както по време на предишния мандат трябва да дебатираме за положението на християните по целия свят. Благодаря. Следващия оратор господин Белами от НП. Благодаря. На 25 декември коледа всички 18 християни бяха обезглавени. Бяха отвлечени четирима студенти, между всички на 18 до 23 годишна възраст. 13 човека бяха убити в атаката срещу едно християнско село. Всичко това се добавя към тези 35 000, които са преки жертви на джихадизма и на Боху Харам от 10 е, години вече. Затова има три причини. Първо, конфликтът, който се развива в тази страна и нищо не се прави. Може би защото никой не вижда или не иска да види, че зад етническите войни и битки се развива нова битка на ислямизма, която на световно ниво иска да раздели и да убива. Втората причина е пасивността на, нигер... на нигерско... нигерийското извинете, правителство, както и някои сили за сигурност, които не се месят, а всъщност са съпричастни. Трябва да се върне мира и правата на мълцинствата. Третата причина е, че ние, колеги, сме слаби В САЩ се отеглят от Африка, от тази страна. Европа я няма. И сега други вземат нашето място. Китай, разбира се, но и Турция. Катар. Това са страни, които имат интерес, економически, разбира се, но и несъмнено идеологически, да действат в този регион и да го направят още по-уязвим. Европа трябва да застане на преден плат и да отговори на очакванията. Трябва да защитим християнското мълцинство и всички мълцинства. Християнското има нужда от нашата защита, за да гарантираме баланса в този регион. Нигерийското, нигерийското правителство трябва да поеме своята отговорност. Европа трябва да действа днес в Нигерия. Благодаря. И аз ви благодаря. Следващия оратор, господин Чеодаро, от името на социалистите. Mulțumesc, doamnă președinte. Suntem... Много ви благодаря госпожо председател. Хиляди загубиха живота си в Нигерия. Аз лично съм лекар, работим съм спешната, спешната медицина в Румъния и мога да ви кажа, че всеки загубен живот е трагедия и за съжаление спешната помощ, която се предоставя в Нигерия, не е на нивото, на което изискваме. Ще гласувам в подкрепа на тази резолюция. Трябва да предоставим хуманитарна помощ. но имаме нужда от геополитически решения. Твърдим, че искаме да помагаме на Нигерия, но едновременно с това подаваме оръжия. А по въпроса за хуманитарната помощ бях доброволец като лекар в време на епидемията с ебола и ще бъде и в Нигерия, ако има нужда от мен, може да на нас. Благодаря ви, госпожа Сардона има думата. Всеки ден по света умират 12 християни. Умират, докато са в църквата, отиват на работа, в средата на улицата, в училище, в детската градина, докато се молят, докато пътуват по светите места. Жените са изнасилвани, Децата са изтезавани. В Нигерия ежедневно избиват християни. Последните години 12 000 бяха избитите, 13 църкви са изоставени, унищожени, милион и 300 хиляди са вътрешно разселени. Имахме и драматично а, убийство на 11 християни. В Нигерия, особено в северната част на страната, християните са обект на нападения, лишени са от всякакви права, дори не могат да ходят на училище, граждански права нямат. Какво се случва обаче тук? Нищо не казваме. Не обещаваме защита, никаква сериозна намеса. Както казваше Ориана Фалачи, както казваше Ориана Фалачи, Запад събуди се. Искат помощ гонените християни. Благодаря. Господин Фиданца. Грация. Благодаря. 11 християни бяха разстреляни и след това бяха им отрязани главите точно по коледа. Много други бяха убити. Истински, истинска кърва в коледа. Какво, кой извърши това? Боко Харам, които представляват а, заедно с ИСВАП а, дясното крило на мусулманските държави. Независимо от обещанията, нищо не се случва. Християните са дискриминирани навсякъде, оказва се натиск върху училищата. 2018 година над 1200 души са убити, хиляди са вътрешно разселени. Убиват християни заради вярата им. В резолюцията, която ще гласуваме днес, думата християни като че ли я няма – Вчера, когато гласувахме за правата на чука, измененията за гонените християни бяха отхвърлени от тази пленарна зала. Ако искаме да бъдем сериозни, конкретни, трябва да признаем кървавите жертви, които даваме. Нашата политика за сътрудничество с Нигерия трябва да почива върху сериозна борба срещу тероризма на исляма. Благодаря. Следващия оратор е господин Сокол. Хвала, госпожо подпредседница. Благодаря, госпожо председател. Християните са най-преследваната религиозна общност в света по настоящем. Това не е мое лично становище, а факт. Нека да предоставя някои цифри. През 2018 година повече от 4000 християни в света са били убити повече от 245 милиона християни в света са били преследвани просто защото са християни. Един на всеки 9 християни в света всъщност е преследван. Какво показват тези цифри? Въпреки случващото се, схващането на западните медии като че ли е противоположно на това, което очакваме в Норвегия, а, Нигерия, извинете, положението се влушава. 6000 е, християни са убити в тази страна през последните 5 години от 2015 насам. Няколко хиляди християни са убити в Нигерия просто защото са християни. Необходимо е да подчертаем, че тук не става дума за конфликт между изтока и запада. Става дума за преследване на християни, което съвсем спокойно може да бъде определено като геноцид. Християните е, са обект на изнасилване, на преследване, остават без собственост. В Нигерия християните са 50% от населението. Те са повече от 80 милиона. Представете си как се чувстват всички тези хора в страна, в която те все пак са е, малцинство. Ние трябва да осъдим преследването на християни в Нигерия и във всички останали страни по света. Необходимо е в парламента да дебатираме за проблема и трябва да говорим открито за проблема, без да шикалкавим, защото проблема е голям и ние трябва да се борим с него. Благодаря колегата Товалиери от името на ИДЕ. В Нигерия има геноцид срещу християните. Последните 12 месеца ислямските фундаменталисти са убили над 1000 християни. Това се дължи на войската, която познава виновните, но не ги арестува. По коледа пък имаше ужасяващо клане. 11 християни бяха изклани. То бе качено и в интернет четирима студенти са, из... са също отвлечени където, в една зона, където а, властва закона на шарията. Това е един нов Дарфур. 30 000 жертви има, над 30 милиона вътрешно изместени. 2017 година милион и 300 хиляди са напуснали страната. Това са бежанци, които ще дойдат и до тук. Европа не заложи в своята христоция, хри, извинете, конституция юдео-християнските корени. Ислямските терористи не заплашват само християните в Нигерия. Те заплашват бъдещето на Европа. Те заплашват нашите деца. Благодаря. Но, има господин Руисен от Voorzitter, duizenden doden. Уважаема госпожо председател, Хиляди са жертвите, милиони са вътрешно разселените, преследванията, църкви се опожаряват, села се опустошават. Такава е трагедията след десетилетия на тероризъм в Нигерия. Виждате ме, че конфликта между юга и севера е, ескалира и вече сме свидетели на почти пълен контрол от северната страна на Исламска държава в Западна Сахара и Боко Харам. Продължават и конфликтите между бойците фулани и земеделците в Средния пояс. Засилва си влиянието на религиозният компонент в конфликта. Факт е, че все повече хора са принудени да напуснат домовете си и самото им оцеляване е поставено под въпрос. Нигерското правителство обаче не се е, справя с проблема и това е целта на нашата резолюция. Какви обаче конкретни мерки ще предприеме Европейския съюз, за да се бори с насилието в Нигерия? Думата има госпожа Бенхуема Бенхуема от името на НП. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Днешния дебат го провеждаме, защото около коледа се случиха драматични събития в Нигерия. Християни бяха убити хладнокръвно, просто защото демонстрираха вярност към своята вяра. Необходимо е да осъдим случилото се. Това беше ужасяващо нападение срещу християни в Нигерия, само че това не е еднократен инцидент. Подобни нападения има много често. А властите в страната просто стоят и гледат. От 2015 година насам повече от 6000 християни са загинали, били са убити от джихадисти в Нигерия. Естествено, в Нигерия има много други трагични събития. Боко Харам също избива евреи и мисиомани. Днешната резолюция обаче поставя акцента върху драматичните събития, свързани с преследването на християни по целия свят. Нека да не губим от поглед а, а, случващото се. Докато пишехме текста на резолюцията, се случиха междувременно много други ужасяващи събития. А, говорихме за Буркина Фасо, днес говорим за Нигерия, аз искам да изкажа своите съболезнования на семействата и приятелите на жертвите. Имам още няколко секунди, затова нека да цитирам още няколко цифри, за да иллюстрирам и какво представлява преследването на християни по-настоящем. Европейския съюз не може да стои с кръстени ръце. Ние трябва да действаме, защото говорим за западни ценности, юдео-християнски ценности, които са в основата на европейския проект. През 2020 година са убити 4325 християни. Не можем да стоим с кръстени ръце, както вече казах. Трябва да подкрепяме юдео-християнските ценности на Европейския съюз. Думата има госпожа Прокачени от Екара. Само за секунда, каза председателката. Има синя карта. Желание за въпрос към вас. Приемате ли синята карта, госпожо? Господин Томач има въпрос. Заповядайте. Господин Томаш. Благодаря. Изказалата се колега представи данни, които са удивителни. Мисля, че трябва да обсъдим случващото се. Християни са обект на преследване навсякъде. Случилото се по коледа е отвратително. Искам да попитам обаче колегата какво има предвид, когато казва, че Европейския съюз трябва да действа категорично в защита на християните, които са обект на преследване. Заповядайте за отговор. Благодаря, госпожо председател. Някои колеги вече заявиха в залата, че не можем да си затворим очите пред грозната действителност в Африка. Трябва да изискаме от нигерийските власти да защитят населението на страната. Необходими са действия. Не може само да се наблюдава безучастно. Благодаря. Господин Прокачини има думата. Благодаря. Ще гласуваме за, за да заклеймим преследването на християните в Нигерия. Но в текста на резолюцията бе заличена думата християни. А сме изправени пред жени и мъже, които всеки ден биват изтезавани и убивани в Нигерия. Особено по коледа – Често тук а, говорим а, и отправяме пожелания за честите коледа, които звучат цинично тук. 265 милиона са заделени. Хиляди са убийствата. Най-високата цифра. Дори за една година са убити повече хора, отколкото умряха а, на 11 септември в Нью Йорк. Ужасяваща е тази класификация. Нигерия дори не е сред първите 10. Благодаря. Следващият оратор е господин Хетман от НП. Дякую бързо, пани преводничонца. Много ви благодаря, госпожо председател. Положението в Нигерия е особено сложно. От 2015 година насам терористични организации като Боко Харам, убиха над 36 000 християни и беше много, е много важно в този контекст президентът Бухари да направи всичко възможно, за да осъди насилието и да обедини отново населението. Трябва преди всичко да се гарантира сигурността на всички граждани на страната. Ето защо настояваме от нигерийските власти да започнат активен борба срещу тероризма и да подведат последна отговорност извършителите и то при първо, пълно зачитане на правата на човека и на човешкото достоинство. Не можем да приемем задържането без съдебно решение, включително и на деца и дългият им престой в затвора без присъда и при нечовешки условия, както показва доклада на Human Rights Watch. Очевидно, че негрийските военни сили не са в състояние сами да се преборят с терористичната заплаха. Виждаме днес резултатът от годините на радикализация. За да преодолеем проблема, ни трябва диалог между вероисповеданията и борба с социалната несправедливост. Нигерия е изправена пред истинска хуманитарна криза. Половината от населението живее в крайна бедност и Европейския съюз не може да продължава да си затваря очите пред случващото се. Хуманитарната помощ трябва да продължи, а трябва да се сложи край и на нападенията срещу конвоите на доброволците, предоставящи хуманитарна помощ. Сигурността трябва да бъде гарантирана от нигерийските власти и поради недостатъчно добрата им дейност и милиони хора нямат достъп до тъй нужната им хуманитарна помощ. Благодаря ви. С това приключи списъка на ораторите. Седем колега са поискали да се изкажат в последователно спонтанни изказвания. Ще дам думата и на, на всички тях. Думата е Мусин Хесел от името на Стоистите демократите. Клара, ано, Нигерия е наузай обровска крайна в Африка. Благодаря, Клара. Нигерия е огромна страна с огромен потенциал. Тя разполага с много природни ресурси, и може да се превърне в лидер на континента. Необходимо е да имаме добри отношения с тази страна. В действителност обаче Нигерия често става свидетел на опасни терористични нападения. Християните най-често са обект на тези нападения. Не само те обаче. И мисиомани стават жертви на терористични нападения. Трябва да подчертаем, че става дума за социален и економически конфликт. Например, конфликта между фермерите и между а, онези, които отглеждат добитък. А, необходимо е да заложим на диалога с правителството и да настояваме за запазването на правата и свободите на всички. Госпожа Дали е следващата. Благодаря. За съжаление, насилието не е нищо ново в много региони на Нигерия. Имаме ги... Има и хора в Нигерия, които критикуват нигерийците, които идват при нас като економически мигранти, не трябва да идват в Европа. Ами погледнете какво се случва в тази страна. Повече от едно десетилетие продължават въоръжените сблъсъци. Боко Харам, десетки хиляди умират. И вътрешно разселени са много хора, хиляди са безследно изчезнали. Много от тях са деца. Как така 50% от населението живее в ужасяваща бедност в една държава, която е една от най-големите производителки на нефт на 12-то място. Нека да погледнем и британските, извинете, европейските компании, които работят там, като Shell и много други, които извличат а, а, от а, там огромни ползи, не плащат данъци и вредят и на околната среда. Това доведе и до смъртта на мнозина, които защитават своите общности. Не, няма какво да се съмняваме а, за случващото се. Господин Кели, заповядайте. Е, Uh, Много ви благодаря, госпожо председател. Това, което се случва в Нигерия, е действително е озашяващо и си заслужава да го обсъдим днес. Терористичната група Боко Харам е основната причина за всички проблеми в Нигерия в момента. Съгласна съм с колегите Кенко и Шаранзова, които казаха, че трябва да направим всичко възможно, за да спасим над 100 момичета, които са отвлечени от Боко Харам. Страната е богата на природни залежи, едновременно с това обаче и сред най-бедните страни в Африка. И можем да положи много усилия за да помогна на Нигерия, особено чрез приемането на беженци, както каза и Клер Дели, и чрез а, борбата с изменята в климата и защита на преследваните младсиства в страната. Благодаря ви. Думата има господин Хецбергер. Zöldek képviselőcsoportjából. Képviselő asszony, a szó. <laughs> c'est pas grave. Положението в Нигерия, най-голямата страна в Африка. Имате ли нещо против да се изправите? Няма проблем. Много се извинявам. Имате ли против да се изправите? Благодаря ви. Отново се извинявам. Положението в Нигерия, най-голямата страна в Африка, ни безпокои всички ни – Влушава се положението, особено що се отнася до сигурността и повсеместното насилие, което води до вътрешно разселване на хората и нужда от хуманитарна помощ. 2014 година Бог Хером отвлече млади жени и момичета и извърши насилствени действия срещу тях. Това се отнася особено е, и до жени от Камерун, които също бяха отвлечени и насилени сега се хвърлят в затвора и продължава това насилие. Ние заклеймаваме етническото насилие. Също така смятаме, че около милион и 500 хиляди души са засегнати от а, това, че го, НПО не могат да навлязат в някои зони от страната. Много е труден похода. 60% от децата са недохранени. Европейския съюз трябва да намери нов начин да работи с нигерийското правителството, за да даде възможност да се отворят пътищата за хуманитарна помощ и да сложи край на това насилие срещу жените и религиозните общности. Това, което се случи по коледа, никога не трябва да се повтаря. Европейския съюз трябва да се ангажира с нигерийското правителство, за да може да се спазват правата на хората, да продължава да се засилва диалога и да се сложи край на тези атаки срещу гражданското население и сексуалната експлоатация, която вече тече 10 години. Трябва да се спазват правата на човека и свободата на вероисповеданията. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Много ви моля да се вместите в рамките на една минута, тъй като няма да остане време за останалите оратори. Господин Поспешил от paní předsedající my jsme se v té debatě jasně shodli na problémech které trápí tuto nešťastnou zemi. já jsem připraven podpořit. Благодаря. Мисля, че като цяло имаме едно и също виждане относно проблемите в страни като Нигерия. Чух, е, че един от колегите призовава за по-активни действия от наша страна е, спрямо държавите, които позволяват насилие срещу християни. Всъщност, нигерийското правителство стои и наблюдава какво се случва. Много често в зверствата участват и войници, които са подчинени на правителството. Мисля, че ние трябва да окажем много по-голям натиск върху правителството в страната. То трябва да гарантира, че действията на ислямските терористи не са насочени и няма да бъдат насочени към обикновеното население правителството в страната трябва да започне да се бори по-ефективно с тероризма, а ние трябва да отпуснем хуманитарна помощ. Благодаря. Последния оратор в процедурата, колегата Уолес от Обединената левица. Uh, um, Благодаря ви, госпожо председател. Осъждам гоненията на християни, мюсюлмани, където и да се намират те по света. Положението в Нигерия трябва да е за трябва да ни получи за последиците от колониализма на Европа и в частност британския колониализъм. Първите избори бяха манипулирани от Запада, се гарантира, че Севера ще наделее над... мусулманите в Севера ще наделеят над Юга. Посетихме християнското село Малуба в Сирия преди две години и там християните бяха цел, основната цел на нападенията на джихадистите, които бяха въоръжени от Запада и чето преминаване беше улеснено през турската граница. Последиците от нашата непостоятелност е ужасяващо. Отношението към, на Израел към палестинците, на мюсюлманите в Индия. Нека да си кажем нещата открито. Благодаря ви. С това приключва процедурата спонтанни изказвания и давам думата на господин Ленарчич за отговор от името на комисията. Госпожо председател, уважаеми депутати, от миналата година хуманитарното положение значително се влуши в Нигерия. Последната година Терористичните нападения и въоръжените конфликти продължиха да водят до смъртта на хиляди. Тук искам да изразя нашите съболезнования към семействата на загиналите и нашата солидарност към нигерийския народ и по-специално отделните общности, които така жестоко бяха засегнати от възстанническите действия на групи в северо част на страната. Боко Харам убиха над 36 000 души само в Нигерия от 2009 година на сетне. Допълнително предизвикателство е нарастващата хуманитарна криза. Над 2 милиона души са вътрешно разселени. Над 7 милиона имат нужда от хуманитарна помощ. И над 1 милион не могат да бъдат стигнат, достигнати от хуманитарните организации. Ние следим положението отблизо. Насърчаваме един интегриран подход, който защитава правата на човека и се съсредоточава върху изграждане на мир, предотвратяване на конфликти, хуманитарна помощ и социално-економическо развитие на общностно ниво. Европейският съюз продължава да е готов да помага на Нигерия – отговор на хуманитарната криза и кризата на развитие, особено около езерото Чад, но също и в северо-западната страна, средната стра... част на страната, както и делтата на Нигер един цялостен подход, който се насочва към първопричините, е изключително необходим според нас. Европейският съюз е един от водещите, що се отнася до хуманитарна помощ. Ние предоставяме незабавна помощ за покриване на основните нужди на най-засегнатите, най-уязвимите от вътрешно разселените. От 2014 година ние сме заделили близо 245 милиона в помощ на а, хората, които имат нужда от такава в Нигерия. 2019 година предоставихме над 28 милиона а, хуманитарна помощ. Европейският съюз също иска да изгради устойчивост и гъвкавост посредством помощ за развитие. Тя е насочена към първопричините на тези насилнически конфликти, както подкрепяме и основните услуги и изграждане живота на хората. Подкрепата от Фонда за развитие е над половин милиард от 2014 до 2019. Отвъд тези усилия ние сме ангажирани борбата срещу радикализацията и насилствения екстремизъм. Продължаваме да работим за укрепване на политиките за защита на граждани, демобилизация, реинтеграция и помиряване, както и подобряване на системата за наказателно преследване. Идната седмица ще отида в Нигерия, включително и в североизточната част на страната, за да изпратя ясен сигнал за ангажимента ни на най-високо политическо ниво. Наистина ние сме силно обезпокоени от това, че хуманитарната помощ не достига в Североистока и нарушаването на хуманитарното право. Продължаваме диалога с властите, което е основен приоритет за мен – освен това, на следващата среща на диалога между нас и Нигерия на 18 ще говорим по тази тема, защото държим да се щат правата на човека посредством постоянен диалог. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Седем предложения за резолюции сме получили. Приключваме дебата. Гласуването ще бъде днес в 12 часа. 12 продължаваме и настоящото Thank you very much, colleagues. Много ви благодаря, колеги, съжалявам за закъснението. Но трябваше да изчакаме края на председателския съвет, но сега вече може да пристъпим към гласуването и ако сте готови, мисля, че можете достатъчно време, за да се подготвите, започваме с гласуването на резолюцията за Бурунди. Процедурен въпрос. Благодаря ви, госпожо председател. Yes, sulla regola 196. Позвавам се на член 196 от правилника за дейността на парламента. В понеделник председателят е, нареди на разпоредителите да свалят е, знаменцата, които членовете на моята група бяха поставили на местата пред себе си тук в пленарната зала. Това решение, според мен, е в нарушение на правилника. Председателят реши да наложи забрана на знамената в рамките на протестни действия с цел запазване на реда, но според мен това, тази забрана е недостатъчно добре разписана. Тя е двусмислена. Не смятам, че тези малки знаменца, които ние бяхме поставили, по никакъв начин не пречат на доброто преминаване на пленарното заседание. Ние ще продължаваме да ги държим пред себе си. Uh, geschäftsordnung um, Става дума за член 10 от правилника за дейността. Депутатите не бива да нарушават доброто политично на пленарното заседание и да поставят транспаранти в залата. Председателят реши, че знаменцата представлява транспаранти. Със сигурност ще обсъдим отново темата, но междувременно ви моля да се придържате към това решение на председателя. non sono striscioni e non sono simboli che disturbano. Знамена, знамената ни не са символи, които нарушават когато като потича на пленарното заседание, така че правилото, което се познавате, не се прилага в случая. Господин Цани, няма сега да обсъждаме това решение на председателя на парламента. Ако искате да се а, оплачете, моля да го направите, тогава ще обсъди темата, но междувременно ви моля да се придържате към това решение. Another point of order. Още един процедурен въпрос ли има? Uh, Още един процедурен въпрос, но ще ви дам думата едва след като видя, че сте спазили нареждането на председателя. Няма да продължим дебата, докато не го спазите. colleagues, but you are not, you are... Уважаеми колеги, вие не следвате а, нареждането на председателя и не давате възможност на колегата си да се изкаже. Депутата се изказва без микрофон. Още един процедурен въпрос. Искане на господин госпожа Штугарев, ако правилно чуваме. Uh, Колеги, ако прочетете правилника за дейността на парламента, ще видите, че на масите пред вас не може да има дори чаша вода. Може обаче да слагате предмети под масата. Така може да изразявате вашата принадлежност Mr. Corbett? Господин Корбет. Госпожо председател, И така, правилника за дейността казва, че депутатите не могат да издигат плакати. Какво означава плакат или банер? Току-що погледнах определението на думата бена на английски в Уикипедия. Там се казва следното. Това може да бъде флаг или а, друг вид тъкан, текстил, на който е написано нещо, някакво послание. Затова флаговете, които са тук, се вписват в а, това, което пише в определението. Председателката прекъсва. Аз имам много време. Аз имам много време. Важното тук не е какво означава думата бана на английски или не означава. Ако председателя на парламента вземе някакво решение, това решение трябва да се спазва до тогава, докато не бъде изтеглено. Толкова по въпроса. So, I, yes, keep calm, keep... Моля ви да запазите спокойствие. Четвъртък е, всички искат да се приберат вкъщи. Разбирам много добре това. Започваме с гласуването. Започваме с Бурунди. Ще гласуваме по параграф 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега гласуваме по цялата резолюция. За. Против. Въздържали се. Приема се. Благодаря. Преминаваме към Нигерия. След параграф 18, първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. След параграф 21, изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Преамбилна точка F на две части. Първоначалният текст, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Прембилна точка И. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Цялата резолюция. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Благодаря. Преминаваме към Венецуела. Господин Лопес Гил поиска думата. Грависимо хечос. Надявам се, че става дума за изменение или за процедурен въпрос. Не, процедурен въпрос е. Бих искал да заклеймя сериозните събития, които се случиха в Каракас преди по-малко от 24 часа. Военизирани организации, свързани с режима, хвърляха камъни към или по колите на президента. Ние не започваме дебата отново, така че не, вижте, искам да направя едно предложение. То е устно изменение. бих искал да помоля конкретно резолюцията да гарантира живота на онези, които са били избрали в, избрани в Народното събрание. Искате ли да добавите думи? Кои са думите, които искате да добавите към резолюцията? Okay, I'm sorry, but много съжалявам, но това не е устно изменение. Тогава и продължаваме нататък. Vote on paragraph 7, uh, the original text in two parts. First part, who is in favor? Седми параграф, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част, електронно гласуване, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Осми параграф, първоначален текст, две части, първа част. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Приема се. Цялата резолюция с електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме нататък към текущите изслушвания по член 7 относно Польша и Унгария. Втори параграф, първоначален текст, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 3. Второ изменение. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. И първоначалният текст отпада след пети параграф. Трето изменение. Моля гласувайте електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. След 12, първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега цялата резолюция, електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Thank you. Thank you. Thank you. Благодаря ви. Сега преминаваме нататък. Биологично разнообразие е темата. Осмо изменение кой е за? Против? Въздържали се? Не беше ясно. Електронно гласуване, моля, по същата точка. Vote is open. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, това беше добре. Ами ако не си вдигате достатъчно добре ръцете, е трудно да се види. Четвърти параграф, първоначален текст, две части, първа част, кой е за? Против? <clears throat> Въздържали се? Приема се. Втора част, за? Против? Въздържали се? Мисля, че за имаха мнозинство. Нека да направим проверка по първата част. Първа част. Кой е за, кой е против? Кой се въздържа? Прекратете гласуването. <clears throat> Приема се. Втората част вече гласувахме. 16-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Изменение 17. За. Против. Зажали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 18. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 21. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 22. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 10. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 23. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. След 22 параграф. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 12. За. Против? въздържали се, отхвърля се. 24. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19. Изменение електронно гласуване. Моля гласувайте.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 беше съвсем ясно, наистина беше съвсем ясно. От тук виждам всичко. Наистина. За. Трета част отново. За. Против. Въздържали сте. Nobody, nobody raised the hands. Никой не си е вдигал ръката. Проверка по трета част. Моля ви по трета. Second part in Oh, Извинявайте. Вече започна гласуването. Чакайте малко. Спрете гласуването. Нещата се пообъркаха. И така, ще гласуваме по втората част и после по третата. По втората част. Моля, гласувайте. Втора част. Втора част. Край на гласуването. Приема се. Много ви моля, следващия път вдигайте ръка. Вдигайте ръка, за да виждам още по-ясно. Трета част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 40 параграф, първоначален част, първа част, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение трето. За, против, въздържали се. Мисля, че беше отхвърлено, но нека да направим проверка.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 Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 13 в две части. Първа част. Поема на гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Втора част. Поема на гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 20. За. Против. Въздържали се. Моля да направим проверка. Моля гласувайте. Проверка по изменение 20. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега гласуваме резолюцията като цяло. За. Против. Въздържали се. Приема се. Благодаря ви. Преминаваме към доклада ЯР. След параграф 4 изменение 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 12. Първоначален текст по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 19. Първо изменение по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Първоначалният текст отпада. След параграф 19 изменение 2. По именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3 на две части. Първата част по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се втората част по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването.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 против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 25, първоначален текст на две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 31 на две части. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 41. Първоначален текст за. Против. Въздържали се. Още веднъж, нека да гласуваме за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 43, първоначален текст, първата част за, против, въздържали се, приема се, втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 47, първоначален текст на две части, първата част за, против, въздържали се, отхвърля се, втората част, председателката се извинява, приема се и сега втората част по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4 за против, въздържали се. Отхвърля се изменение 5 за, против, въздържали се. Правим проверка. Начало на гласуването. Изменение 5. Край на гласуването. Приема се. Съображение R, първоначален текст, две части, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. След съображение R, изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме още веднъж. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. И сега цялата резолюция по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Благодаря на всички. Всъщност имаме още една резолюция, институции и органи в рамките на економическия и валутен съюз. Гласуваме по цялата резолюция. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Благодаря на всички. Няколко минути до началото на обяснението на вода. Um, и така, скъпи колеги, тези от вас, които не искат да вземат участие в обясненията на вота, моля ви да напуснете залата и да дадете възможност на тези, които искат да обяснят вота си, да могат да го сторят. Пристъпваме към обяснението на вота и започваме с обяснението, които не бяха направени вчера, след което ще пристъпим към обяснението на ВОта. по гласуваните днес текстове. Започваме с доклада Данжан. Колегата, думата има колегата Бомпар. Моля колегите, които не желаят да вземат участие или да, запа... да напуснат пленарната зала, или да запазят тишина, пристъпваме към обяснението на вода. Merci, madame la présidente. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, Европейския съюз беше идеал за мира, за да не се стигна отново до посушаване на континента ни от войната. Това беше идеал за сътрудничество между всички народи в Европа. Непрестанно сме заплашени от завръщането на войната. За съжаление, обаче, под егидата на същия този идеал се предвижда създаването на Европа на отбраната, което аз оспорвам. Срещу кого? Срещу Русия, страната, която трябва да бъде наш партньор, а не враг. Защита с кого? Заедно с НАТО, една устаряла белицийска организация, която се ръководи в Съединените щати, ни превръща в съюзници на неразумната политика на Тръмпа. Европа на отбраната е Европа на войната. Нека вместо това да се завърнем към сътрудничеството с организирането на голяма конференция за мира и сътрудничество в Европа с цел дезескалиране на напрежението. Нека да дадем отговора на проблемите с климата, вместо да допринасяме за огнището на войната по целия свят. Благодаря ви. Благодаря ви думата. Има колегата Ханнан за една минута. Благодаря, госпожо заместник председател. Това е последната ми реч. Последната ми реч в тази зала. Много е трудно дори да си спомня как изглеждаше света, когато ме избраха. Нямаше уики, трябваше да отидеш до агенция, за да си купиш билет. Пощата пристигаше по почтенски път с в хартиен вид, но нищо не се е променило. Накъде върви тази зала и институциите, независимо, че имаше е, референдуми в Нидерландия, в Ирландия, в Гърция, къде ли не, и разбира се, Обединеното кралство, нещата си върват напред с пълна скорост към все по-голяма интеграция. И в крайна сметка мисля, че това направи неизбежния избор на Великобритания по друг път. Искам да пожелая на всичките ми приятели, включително у нези, които вярват в Федерална Европа, успех. Успех! Може да разчитате на отворените пазари, на военния съюз, на дипломатическа помощ, но ние сега ще си живеем по нашите закони, на останалите от вас всичко най-хубаво и бон кураж. Благодаря. Последният оратор по тази тема е колегата Захрадил за минута. Děkuji, paní předsedající. Já mám... Благодаря, госпожо председател. Имам чувството, че след Брексит и след новината, че Великобритания ще напусне Съюза, някои колеги в Европейския парламент подновиха своите желания да се създаде автономна ОВППС. Това са желания, които напълно пренебрегват съществуването на НАТО. А това е единствената организация, която се грижи за нашата сигурност и то всеки ден. Искам да кажа, че не сме доволни от нещо подобно. Ние винаги ще стоим зад трансатлантическото сътрудничество. Никога няма да подкрепим паралелни структури спрямо НАТО, които ще отслабят нашите силни връзки с нашите партньори. Благодаря. Преминаваме към следващата точка. Позиция на Европейския парламент относно конференцията за бъдещето на Европа. Тук отново е господин Бомпар. Благодаря ви, госпожо председател. Скъпи колеги, Европейския съюз страда от либерална търговия, от нелоялната конкуренция и наруши народната воля с приемането в Сибанския договор, който беше отхвърлен от Френския народ през 2005 година. Европейското семейство се разпада и напускането до Обединеното кралство е най-очевидният пример. Ето защо конференция за бъдещето на Европа може да има смисъл само ако се опита да възстанови връзките между европейските народи. На първо място трябва да се отхвърли Лисабонският договор, а не да се правим, че не е бил отхвърлен преди това от народите. Трябва също така да се преразгледат незаконните договор на Европейския съюз, които водят до приемането на споразумение свободна търговия, които се отхвърлят масово от населението. Трябва също така резултатът да бъде поставен за гласуване на волята на народите, където това е възможно чрез референдум. Това предложихме ние, но за съжаление Европейския парламент реши да отхвърли нашето предложение и иска да продължи да си живее в своя си приказен свят, без да се вълнува от гражданите, които вече не вярват на нас и кампанията кампаниите за дезинформация не престават да ги заплощават. Благодаря ви. Думата Същият колега в списъка е колегата Лешек Милър, но не го виждам в залата. В такъв случай преминаваме към Клер Фокс. Въздържах се по този въпрос, тъй като като директор на Академията на идеите в Обединеното кралство, аз държа на гражданското общество, на участието в политиката, на това гражданите да имат повече възможности да бъдат чути. Това е нещо прекрасно. Но тук в това предложение за тази конференция, която вие организирате, участието на гражданите всъщност е някаква украса, хей така, да се спаси репутацията на ЕС, а всъщност това е една бюрокра... бюрокрация, където отгоре надолу се диктува. Предложението всъщност не е за вяра в гражданите. То е инсценирано. Тук дори се казва, трябва да предоставим предготвителни сесии, за да се видят експертите и да подготвим гражданите. Какво? Значи не вярвате на гражданите. Още по-лошо отхвърляте изменения, в които се казва, че тази конференция трябва да е открит и отворен процес и да не се залагат цели преди това. Гласувахте против това предложение отхвърлихте една възможност за фундаментален дебат за Европейския съюз. Това е една загубена възможност и една упражнение по отношение с обществеността. Гражданите няма да могат да бъдат чути, не им давате възможност да бъдат искрени. Благодаря. И аз ви благодаря, колегата Претянова. Hezké poledne a děkuji za Добър ден. Благодаря за това, че ми давате думата. Дебата относно бъдещето на Европейския съюз е много важен и не става дума само за Брексит и онова, което ще се случи след него. Сега обаче призмата ни е доста тясна. Всъщност, бъдещето на Европейския съюз не може да е свързано с допълнително прехвърляне на правомощия към Европейския съюз. Ние трябва да се замислим защо се случи Брексит. Съществуващите правомощия на ЕС трябва да бъдат преосмислени, аудитирани и нези, които са излишни, трябва да бъдат върнати на държавите членки. Предложенията обаче не казват нищо подобно. Говори се само за още по-задълбочена интеграция, говори се за едно шоу, под формата на паневропейски избори, а то вече два пъти се провали. Вие се отдалечавате все повече от гражданите и аз смятам, че екстремистите ще стават все повече и повече. Аз отхвърлих предложението. Благодаря. Колегата Бружински има думата. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Jeden... Много ви благодаря, госпожо председател. Вчера нееднократно се споменаха бащите основатели на Европейския съюз. Един от тях е Робърт Шуман, който заяви, че Европа или ще бъде християнска, или няма въобще да съществува. Мисля, че това беше най-важното в дебата за бъдещето на Европа. А между другото не спираме да смесваме Европа с европейските институции, говорим за процедурата на водещите кандидати и нееднократно чухме, че бъдещето на Европа зависело едва ли не от от а, това дали господин Ферховщад ще бъде председател на тази конференция или не. Имаме нужда обаче от една истинска визия за бъдещето на Европа, която да е резултата на предизвикателствата. Не може да отговорим на заплахите, които сме изправени с свободни импровизации. Трябва да сме наясно какво общество искаме и как искаме да се развиваме. Ето защо аз гласувах против тази резолюция. От всичко, което се чуе, всичко, което е записано тук, никъде не се споменава Европа като общност на ценностите. А основите на Европа са християнските ценности ценности, идващи от стария и от новия завет, от, а, философ, от гръцката философия и римското право. Вие пък си тук слушате кой ще председател на конференцията. Колегата Ботенга. Благодаря, госпожо председател. Конференцията за бъдещето на Европа ще бъде управлявана от добре заплатени политици. Така ли ще решим кризата в Европа? Ако искаме да сме по-близо до европейските граждани и работниците, мисля, че ще е добра идея да намалим малко заплатите. Госпожа Фондер печели 32 000 на месец. Жан Мишел нещо сходно. Заплатите им трябва да бъдат урязани. Как можеш да разбереш как се борят работниците да свържат двата края, като получаваш такава заплата? Освен това, не може да идват хора от многонационални фирми и да стават комисари, да излизат от един сектор и да влизат тук, за да може в крайна сметка да се вярва на тази институция поне малко. Благодаря ви. Добре дошли на всички, както и на милионите европейски граждани посредством вас. Продължаваме дебата. Господин Фондрас, заповядайте от ЕКР. Благодаря. Госпожо председател, Готвим се да кажем довиждане на нашите британски колеги след две седмици. За последен път ще ги видим на пленарната сесия в Брюксел. Можем да си помислим, че сме се получили, че ще се опитаме от тук нататък да използваме здравия си разум. За съжаление, дебата, който проведохме, показва точно обратното. Има все по-големи и по-големи стремежи за по-голям, за по-задълбочен съюз. И това в крайна сметка ще раздели Европа, ще раздели нациите на Европа, ще раздели и нас в Европейския парламент. Просто ще се вкара една голяма разделителна линия между нас и обикновените хора. Аз самия съм много щастлив от това, че се отървахме от комунизма, че ние станахме част от Западна Европа. По-настоящем обаче съм шокиран, че моята партия ЕКР е изключена от дебата за бъдещето на Европа, защото вие не харесвате нашето мнение. Комунистите в парламента от друга страна искат да включат Путин и те са добре дошли. Благодаря. Думата има господин Джамбаски от ЕКАРА. Председател, уважаеми колеги, убедено гласувах против резолюцията, посветена на позицията на парламента за конференцията за бъдещето на европа защото тази резолюция не само че не дава отговор не само че е не е лекарство тя е рецепта за едно политическо заболяване наречено крайно ляв либерализъм. отговорите в тази резолюция не са това което е разумното бъдеще на европа защото бъдещето на европа не е в налагания диктат тук на мнозинствата не е в продължаващото налагане на мултикултурното общество не продължаващото налагане на еднополови бракове не продължаващото налагане на сгрешени семейни модели. бъдещето на европа така както си го представяме ние хората които се определяме като родолюбци и патриоти е в силна европа на силните отечества в европа основана на християнските ценности и на християнските традиции в европа която уважава националното самосъзнание и националното самоопределение. благодаря ви за вниманието. Следващия оратор е господин Захрадил от ЕКР. Благодаря ви, госпожо председател. Спомням си, че бях сред участниците в конвенцията, организирана за бъдещето на Европа преди няколко години и се опасявам, че конференция на Европа ще следва същият модел. Спомням се, че на времето тази конвенция излезе с идеята за изготвяне на Европейска конституция, като после беше преименувана на Лисабонски договор и тя се ръководеше от а, либералите в а, Европейския съюз и целта беше все по-засилена интеграция и засилване на правомощията на европейските институции за сметка на правомощията на държавите членки. Опасявам се, че именно същото ще се случи и този път. Виждаме, че критичните гласове, които се противопоставят на все по-голямата интеграция, се изключват от този дебат, което за мен е неприемливо. Благодаря ви, за това приключихме дебата по тази тема. Продължаваме с положението в Венецуела и обяснението на вота по резолюцията. Започваме с господин Мариани от Идентичност и демокрация. Благодаря, госпожо председател. Жуан Годо и Мадиро не са тук. Избрани са. И нашия парламент смята за това нормално. Утре, ако колегите организират е, преброяване в своите вестници, дали ще могат да се гордеят, че са председатели. Никола Мадуро трябва да бъде критикуван от вас и ние го разбираме. Има прекалено много идеология и в същото време разбираме, че международната общност всъщност се дразни от връзките, които той отхвърли с САЩ. Всъщност тук се крие една воля за културна хегемония върху тази част от света от страна на САЩ. Не можем с економически санкции да даваме хуманитарна помощ. Това се отнася и до ембарго, до санкции, до разширяване на санкциите за семействата, на близките, едва ли не и на съседите. Тази практика всъщност е, е политически натиск, а се обявява за хуманитарна помощ. Благодаря, господин Поспишил. Děkuji pěkně, пани председател. Много благодаря, госпожо председател. Подкрепих тази резолюция, която критикува неправомерните стъпки, предприяти от диктатора Мадуро. Неведнъж сме говорили за това, което се случва в Венецуела. Мадуро обаче не отстъпва, увеличава своите правомощия. Той премахна председателя на Националното събрание по неправомерен път. Необходимо е да има санкции. Не може да допускаме Мадуро да засилва все повече и повече контрола върху страната. От друга страна имаме нужда от хуманитарна помощ, защото във Венецуела положението е много тежко, там има хуманитарна катастрофа. Необходимо е да увеличим хуманитарната помощ за гражданите на страната. Те не са виновни за това, че ги управлява диктатор. Благодаря. Следващия оратор, господин Райл от ИДЕ. Уважаемо госпожо председател, скъпи колеги, аз гласувах подкрепа на резолюцията. От 20 години насам Венесуела страда от социалистическата демократ... диктатура. И в тази страна, като и в другите, социализма отново доведе до бедност и до липса на свободи. Трябва да се сложи край. Венецуела всъщност е богата държава. Тя разполага с най-големите е, запаси от петро в света и въпреки това 70% от децата в тази страна страдат от недохранване. А една трета от населението на страната избяга. Трябва да се сложи край. Страната има нужда от демокрация и свобода. Благодаря ви. Благодаря ви. Думата има господин Лолас. Благодаря, госпожо председател. Европейския съюз продължава да признава Гуалдо, макар че на 5 януари 150 от 165-те члена, които присъстват, Националното събрание избра Луис Пара за нов президент. Пара е от дясната опозиционна партия, примеро Жустиция. Бе избран с 81 гласа, когато никой не му е отказвал да влезе в Народното събрание той просто отказва да влезе, освен ако не може да вземе със себе си някои от членовете на асамблеята. Така че декларацията на Жозеф Порел, която дава пълна подкрепа на Гладо като председател и президент, е срамна според мен. Лидерите на Европейския съюз подкрепят антидемократична промяна отново. Това е налудно Оставете израелския народ на мира. Нека те да си решат въпросите, да се вдигнат санкциите. Нека и венецуелците си решават какво ще правят живота си. Благодаря. Господин Волос, ДНП. Благодаря. Гласувах за резолюцията. И много се изненадвам да чуя в пленарна зала хора, които имат такива мнения. Президентът е диктатор, ние го видяхме. Видяхме как те презират собствения си народ. Затова трябва да действаме много по-твърдо, за да има санкции към този престъпен режим, който поставя милиони граждани в такова положение. Благодаря. Господин Захарадил има думата. Děkuji, пани předsedající. Eh, já jsem rád, že se zabýváme na plénu. Благодаря. Радвам се, че днес отново обсъждаме положението във Венецуела. Що се отнася до Латинска Америка, левицата в Европейския парламент, която доминира, трябва да го кажем, атакува, не атакува режимите в Бразилия, или Колумбия, които считат, че са от десницата. А се насочват също към страни като Куба и Венецуела. Добре е да се обсъждат всички тези въпроси. Нарушаването на правата на човека, трагичното економическо състояние на страната, трябва да присъстват в дневния ред на външните ни отношения. Приключихме обясненията на вота по тази точка. Следват обяснения на вота за текущите процедури по член 7 срещу Полша и Унгария. Клер Фокс. Гласувах против този текст, тъй като член 7 се използва като оръжие за тормоз спрямо Полша и Унгария. Не се зачита вотът на гражданите на Полша и Унгария. Единствено и само те следва да решат дали страните им следва да бъдат наказани. Европейският съюз предприема тези действия, работейки за федералистична система, в която следва да се заличат всички национални и културни различия. Това е един изключително контрапродуктивен подход. Винаги говорите за многообразието, но не заставате зад принципа на многообразието на мненията. Налагате едностранно диктат, забранявайки ползването на национални флагове тук в залата. Твърдите, че Полша и Унгария са предали ценностите ви, поради което ги санкционирате. Но нима самоопределението, суверенитетът, демокрацията не са ценности. Да не говорим за търпимостта спрямо политически виждания, които не приемате. Аз не приемам с политическите виждания, разпространени в държави като Полша и Унгария, но трябва да ги третираме като демократични държави. Господин Буджински. Благодаря, госпожо председател поредния епизод от този спектакъл. Един фарс, който се разиграва в нашата пленарна зала и който засяга едно демократично избрано правителство в Полша. Левицата говори колко са важни е, гражданите, как трябва да чуем техния глас, но след като има а, такива тежнения, аз абсолютно гласувах против този фарс. Много са лъжите, много неща са насочени дори в разрез с европейските договори. Всяка страна има право да си решава за собственото законодателство посредством националния си парламент. А, ние не се месиме в работата на други страни. Виждате във Франция с каква бруталност бяха стъпкани протестите, а в Полша полицията охранява протестиращите сега. Така че по тази причина аз гласувах против резолюцията. Господин Джамбас, Госпожо председател, уважаеми колеги, убедено гласувах срещу тази резолюция, тези две резолюции – за наказване на полша и на унгария защото те са срамни защото те са фарс защото те са лов на вещици. нито полша нито унгария нарушават по някакъв начин върховенството на закона свободата на словото в своите държави. истинският ви проблем колеги с полша и унгария е че и полша и унгария избраха своите суверенни правителства правителства от полски или унгарски родолюбци и патриоти които знаят как да управляват собствените си държави които не допускат антихристиянска пропаганда в своите държави които не допускат диктата на фалшивата мултикултурна идеология която се налага от спонсорираните от господин сорос неправителствени организации. и полша и унгария са суверенни държави суверенни правителства и те трябва да бъдат уважавани. не трябва да бъде уважавано това което се опитват да ни налагат левите болшевики от лявата част на залата. благодаря за вниманието. Благодаря, господин Любретон. Благодаря, госпожо председател. Гласувах против резолюцията за Польша и Унгария по две причини. Първо, недопустимо е Европейския парламент да се поздравява, че задейства член 7 от договорите срещу тези две страни. Той, това нарушава независимостта на съдебната система и академичната свобода. Поляците имат право да си организират законодателството така, както желаят. Би трябвало да се е, въздържаме освен това не е допустимо в резолюцията на парламента да се предлага да има надзор от уж независим орган. Не желая да има надзорничество идеологическо нито в Полша, нито в Унгария, нито в Франция, нито в никоя друга страна членка. Следващият оратор е господин Жонца. Добър ден! Изказвам се сега, тъй като вчера по време на дебатите бяха изречени много лъжи, най-вече от страна на левицата. Един колега каза, че в Полша няма върховенство на закона. Но къде бяхте, когато в Гърция не се използваха правомерно европейските фондове? Полша получава европейски средства, но ги изразходва по ефикасен начин. Все повече се подобрява там животът на хората. А съдиите търсят политическо пространство, за да се противопоставят на политическия разгром. Съдиите се политизират. Това е възможно най-лошата практика. Затова и гласувах против тази резолюция. Приключихме по тази точка. Преминаваме към резолюцията за биологичното разнообразие. Колегата Раует. Благодаря ви. Вие сме пред а, а, катастрофална загуба на биологично разнообразие. Чудесна новина е, че този парламент не спре резолюция за КОП 15 по Конвенцията за биоразнообразието. Това е отражение на значителната екологична подкрепа от страна на този парламент, но е разочароващо да констатираме, че има множество гласували от другата страна на залата, които се противопоставят на ускоряването на тези действия, които се опитват да натиснат спирачката. Това е измама към хората, към нашия съвместен проект, какъвто е Европейския съюз. Защо не допускат те да реформираме общата селскостопанска политика, защо ни възпират от това, което трябва да се направи, когато нашата планета е изправена пред риск. Последната точка от дневния ред. Обяснение на вота по текстове по текста, свързан с економическия и паричен съюз и неговите органи. Естествено, искаме да има прозрачност, особено що се отнася до финансирането. След като стана реалност е, економи... е... валутния съюз, популистите започнаха да говорят, че това е трагедия, че Европейския съюз ще се срине. И е, в обстоятел... дадените обстоятелства еврото се спра... Е, справя изключително добре и то ще е на лице много след като се забравят техните клонски номера. Аз е, съм като че ли последния депутат от Обединеното кралство, който ще говори в пленарната зала на Европейския парламент. И искам да благодаря е, на всички тук, на председателя, заместника, председателите, колегите и приятели и е, персонала. Благодаря и на а, моите е, сътрудници в офиса ми в Обединеното кралство и а, в офиса ми в Брюксел, които бяха изключително лоялни и е, минаха през е, всичко това заедно с мен. Аз бях е, преизбрат през май. Благодаря на всички, които участваха в предизборната ми кампания. И нека да благодаря на Джейм Корди. Джейн нищо по-публично от това не мога да кажа. Ти винаги си била с мен, нищо по-лошо няма от това да съм далеч от теб и моите деца, но е, ето вече е, аз напускам брюхса. Председателката, приключихме с обясненията на Волта. Ще се видим отново в 3 часа. Председателят. Добър ден, колеги. Подновявам нашата работа. Текстовете, които бяха прияти и протоколите от вчерашното заседание са на ваше разположение. Няма коментари, значи одобряваме протоколите. На заседанието четвъртък 16 януари 2020 година председателския съвет прие предложение за календара е, за пленарните сесии за 21 и 22 парламентарни години. Данните, датите са следните. За 21 година от 18 до 21 януари, от 8 до 11 февруари, от 8 до 11 март, от 24 до 20, извинете, 24 и 25 март, 7 и 8 април, от 26 до 29 април, от 17 до 20 май, от 7 до 10 юни, 23 и 24 юни, от 5 до 8 юли, от 13 до 16 септември, от 4 до 7 октомври, от 18 до 21 октомври, 10 и 11 ноември, от 22 до 25 ноември, от 13 до 16 декември. За 22 година от 17 до 20 януари, от 14 до 17 февруари, от 7 до 10 март, 23 и 24 март, от 4 до 7 април, от 2 до 5 май, 18 и 19 май, от 6 до 9 юни, 22 и 23 юни, от 4 до 7 юли, от 12 до 15 септември, от 3 до 6 октомври, от 17 до 20 октомври, 9 и 10 ноември, 21 до 24 ноември, от 12 до 15 декември. Председателският съвет може да реши да заложи допълнителни сесии в сряда след обяд, в седмици, когато се провеждат заседания на групи и комисии в Брюксел. Може да намерите датите на страницата на парламента. Крайният срок за изменение 28 е януари, вторник тази година до 19 часа. Гласуването ще бъде на 30 януари, четвъртък в 11.30. И така, точката от дневния ред е въпрос искане за устен отговор до комисията триизмерно отпечатани нелегални предмети. Може да поискате изказвания с син картон, както и спонтанни изказвания, използвайки системата. Инструкциите може да намерите на входа. Сега ще дам думата на авторът за 5 минути, госпожа Схермахер. Thank you, Chair. Благодаря ви, госпожо председател. да печат печата технология с значителен економически потенциал за европейските предприятия. Най-вече за малките иновативни предприятия и много държави започнаха да приемат стратегии за насърчаване на едното развитие. Технологията обаче поражда и специфични правни и етични въпроси. Различни проучвания на комисията разкриха съществуването на пропуски в законодателството на Европейския съюз в употребата на триизмерния печат. Неудаващите трагични събития поставиха дневен ред проблема и потвърдиха нуждата от предприемане на действия на равнището на Европейския съюз. На 9 октомври 2019 година двама души бяха убити, а други двама ранени в Хале, в Германия, когато нападател се опита да влезе в местната синагога по време на еврейския празник Йон Кипур. Нападателят е използвал триизмерно копие на оръжие, чиято схема е качил в Твитър. В доклада си от 2018 година Комисията правни въпроса на парламента изказа своите притеснения за използването на оръжие, експлозиви, наркотици и други опасни продукти в контекста на триизменни печат, но повдигни въпроса относно гражданската отговорност и правата върху интелектуална собственост. Предвид на отложения характер на въпроса, Комисията по правни въпроси би искала да попита Европейската комисия следното. Как възнамерявате да се да се справите с този проблем, свързан с употребата на да измерно отпечатани нелегални предмети? Възнамерявате ли да предприемате някакви законодателни действия в основа на настоящи предишни проучвания и оценки и в случай на положителен отговор върху кои мерки на Съюза тези мерки евентуално биха се отказали въздействие и какъв е графика на действията ви? Как ще гарантирате навременен отговор? И накрая, какъв напредък е постигнат по отношение на действията, които комисията се ангажира да предприеме като последващи действия по резолюцията на парламент от 2018 година. Благодаря ви. Will... Благодаря ви. А сега давам думата на комисаря Ленарчич. Имате думата. Госпожо председател, уважаеми депутати. Споделям виждането на парламента, показано и в доклада от 2018 година, споменато от вас. А именно, че Триизмерното принтиране може да създаде някои тревоги, свързани с нашата сигурност, особено когато става дума до е, изготвянето на е, наркотични вещества, оръжия и други опасни предмети. Смятаме, че трябва много да се внимава с подобни технологии. Основният проблем с е, огнестрелните оръжия които са отпечатани по този начин, не е, че са дефектни и че не отговарят на изискванията на директивата. Основният проблем е, че те са обект на незаконно производство и използване. Според е, директивата за придобиване и притежаване на огнестрелни оръжия, производството на такива оръжия е незаконно само по себе си, освен ако не е обект на разрешително от компетентните органи в държавите членки, където се извършва сглобяването или производството на подобни оръжия. Това включва и използването на технически спецификации, публикувани в интернет за целите на такова производство. Знаете, че ние разполагаме с един цикъл от политики, насочен към справяне с организираната и сериозната престъпност. В едно съобщение, публикувано, едно проучване, публикувано неодавна, ние говорим за това, че трябва да се следи какво се случва по темата, а Европол пък през октомври също взе отношение. Комисията подготвя доклад относно изпълнението на директивата. Там ще обсъдим и проблеми, свързани с триизмерното принтиране. Доклада ще покаже дали има нужда от допълнителни действия, що се отнася до триизмерното принтиране. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега от името на социалистите и демократите за две минути господин Гарсия Дел Бланко. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се. И така преминавам към испански. Смятам, че всички от тези, които се занимават с тази тема, биха били съгласни, че става дума за технологично развитие, което е и една възможност е, този триизмерен печат да се използва за незаконни цели. Разбира се, триизменният печат може да ни помогне, може да ни помогне да спестим материали, може да доведе до по-малко замърсяване, можем да произвеждаме с по-големи машини, с по-голям капацитет там, където искаме да се случва дейността и тогава не, се, не е нужно въобще да се прибягва до транспорт. Това води до демократизация на достъпа до определени предмети. В същото време обаче се повдигат и много въпроси. Едно от предизвикателствата е сигурността. може да се използват, ето вижте, за производство на оръжия. Последните години, последните месеци има примери за това. Много е трудно обаче да се спре определен вид производство. Може да се свалят всички тези спецификации от така наречения тъмен, непрозрачен интернет, дълбокия интернет. Искам за това да се обърна към Европейската комисия да взема предвид това. Моля, разгледайте триизмерното отпечатване от гледна точка на спазване на правата на интелектуална собственост. Мога да дам много примери, които показват, е, че няма надзор, който или контрол е, върху случващото се с нарушаването правата на интелектуална собственост. Също така няма достатъчна защита, записана в нашето законодателство. Това, което е записано, е прекалено общо, прекалено неконкретно. Може на същият подход, както подходихме и към интернет, и цифровото използване на културни обекти или е, творби с права за интелектуална собственост. Съжалявам, че надскочих времето си, но искам е, Европейската комисия да запълни празнините и да координира законодателството, което вече съществува. Благодаря. От името на Обнови Европа, госпожа Схейнмахер. So Много ви благодаря, госпожа председател. Благодаря и на комисаря за отговора му. Позволете ми да продължа народния си език холандски. Триизмерният печат е технология с огромен потенциал, като отваря огромни възможности за европейски предприятия, частно за малките и средни предприятия. Триизмерният печат може да се използва в много области, например в областта на медицината, или в строителството. Но както често се случва с много иновации, нещата могат да се объркат, ако технологията попадне в погрешните ръце. Именно това се случи в Хале, в Германия, когато нападателя се опита да влезе в синагогата по време на Йом Кипур, двама човека загубиха живота си, други двама бяха ранени. Така че трябва да разгледаме опасностите, свързани с оръжие, произведени чрез триизмерен печат достатъчно е законната рамка, с която разполагаме? Отговорът е не. Европейската комисия разгледа слабостите и пропуските в законодателството и а, разгледа нуждата от промени в сътрудничество и с консултации с правоприлагащите органи. Но дали това е достатъчно? Не, защото има пропуски по отношение на правата на интелектуална собственост. Комисията говори за незаконно разпечатани оръжия, но как можем да предотвратим този вид а, действия? Въпросът ми към комисията е следният. Споменахте мерките, които сте предприяти, но не смятате ли, че трябва да предприемете законодателни мерки, нови стандарти? Никой не иска отново да се повтори това, което се случи в Германия. Благодаря ви. А сега от името на ЕКР Думата има господин Чамбаски за 3 минути. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин комисар, уважаеми един, двама, трима, четирима колеги в залата. Преди да започна с, по същество темата, повдигната от уважаемата колега, искам да се обърна към вас, уважаема госпожо председател, и да кажа нещо, което казах и на миналото заседание, на по-миналото, и ще продължа да го казвам, докато не се вземат мерки. Присъствието на толкова хора, на толкова представители в залата в четвъртък в работен ден е обида за данъкоплатците и разочарованието за тези хора там които идват да гледат работата на парламента. тя трябва да се промени или да няма заседание в четвъртък обяда, или дневните да се изплащат след края на заседанието или да се изплащат за половин ден. такова присъствие и такъв дебат по важна тема пак казвам е обида за данъкоплатците и за хората които ни гледат тук. така че трябва да се вземат мерки. моля предайте това натам. сега по темата безспорно навлизането на новите технологии във всички сфери на нашия живот поставя нови предизвикателства. триизмерното принтиране е важна технология която води до изключително ценни постижения в редица сфери като медицина строителство и научни изследвания. точно както никой не може да предвиди въздействието на парната машина през 1750 г. или преса за печатане през 1450 г. така и днес не можем да предвидим какво ще бъде дългосрочното въздействие на триизмерното принтиране. ясно е че освен безспорно полезните приложения на тази технология то ще носи и рискове. Рентирането на оръжие е ниша която не е регулирана и трябва да бъде внимателно изследвана. безотговорно е хора без морални устои да имат достъп до триизмерно рентирано оръжие след няколко минути търсене в световната мрежа. тези оръжия са непроследими на практика неоткриваеми и могат да бъдат достъпни за всеки престъпник насилник или терорист. но искам да обърна внимание на нещо друго. самият факт че има хора които прибягват до триизмерно принтиране, за да се здобият с лично оръжие показва следното нещо законите в редица държави членки на европейския съюз относно притежаването на лично оръжие са ненужно рестриктивни и пречат на съвестните граждани данъкоплатци които искат да защитят себе си и семейството си. в моята страна в българия има огромен проблем с битовата престъпност извършвана от страна от несоциализирани маргинални групи. за редица граждани в малките населени места които нямат достъп до полицейска защита притежаването на лично оръжие е единственият начин да защитят себе си и семейството си нека ви напомня че единственият който може да спре лош човек с оръжие е добър човек с оръжие. каквито и регламенти и регулации да бъдат приети относно триизмерно принтираното оръжие те не трябва да засягат законно придобитото оръжие. в тази зала се говореше много пъти за ограничаване на притежаването на ловно оръжие на спортно оръжие за ограничаване в сферата примерно на използването на стоманени съчми замяната им с оловни и други такива меко казано безумни рестрикции които вместо да бъдат в полза на гражданите ги натоварват разрушават стари традиционни спортове като лова и спортната стрелба. нека да направим сериозни стъпки за либерализиране за режима за придобиване не само на личното оръжие но и на спортното и на колекционерското такова. знайте че единствено свободният човек е въоръженият човек. благодаря ви. Uh, Последният оратор в списъка е господин Слабаков за минута. Благодаря, госпожо председател. А, аз имам, а, освен някакъв вид изказване, и въпроси към господин Джамбаски. А, аз не мога да разбера как въобще може да се прави разлика между нормално и принтирано оръжие. В смисъл разлика не може да има и това е моят въпрос към господин Джамбаски, дали той смята, че има някаква разлика между двете режимите са изключително странни защото няма разлика между носене и притежание на оръжие. според моите разбирания в моя дом който би трябвало да бъде неприкосновен и никой да няма право да влиза в него мога да държа ако искам и тежка картечница. мисля че това е нормално. може би аз просто харесвам тежки картечници. и не разбирам тези странни рестриктивни закони в които на хората се забранява да защитават собствения си живот. мога да ви дам пример с българия че в българия ако някой ме нападне с брадва аз трябва да отговоря със същото оръжие тоест вероятно аз трябва да сложа един куфар оръжия до леглото си ако вляза вкъщи. благодаря ви. Sorry, Господин Слабаков, смятах, че се включвате в спонтанните изказвания, а вие всъщност искате да зададете въпрос с дигане на син картон към господин Джамбаски. Син, син картон ли е? А, да, да. Добре, приемате ли този въпрос? Заповядайте, имате 30 секунди. Благодаря ви, уважаеми колега Слабаков, за този въпрос. До голяма степен споделям вашето мнение. Аз мисля, че за да не се принуждават хората да си правят три д принтирани оръжия. всеки един гражданин който е, спазва законите всеки един гражданин който няма осъдителна присъда всеки един гражданин който е данъкоплатец трябва да може да придобива е, възможности за да се защитава сам себе си и семейството си без да нарушава законите разбира се. благодаря. Добре. И сега давам думата отново на Европейската комисия, господин Ленарчич. Uh, uh, Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря ви за този кратък, но много интересен дебат. Ще ви уверявам, че Европейската комисия ще разгледа темата под всички гледни точки, които ни представихте, но ще ви дам няколко предварителни сведения. Първо, относно правата за върху интелектуалната собственост. Европейската комисия наскоро поръча проучване за последиците за правата върху интелектуална собственост от разработването на триизмерен печат в индустриален мащаб. Целта на това проучване е да се направи оценка на последиците за правата върху интелектуална собственост на разработването на триизмерен печат за, с помишлен размер. Европейската комисия ще вземе предвид резултатите и препоръките от това проучване и ще вземе решение за по-нататъчните си решения борбата между борбата срещу а, фалшифицираните стоки, било да произведени с триизмерен печат или по друг начин е от първостепенно значение за Европейската комисия. Относно отговорността за безопасността на стоките, Както знаете, разпоредбите са заложени в директивата по тази тема и Европейската комисия публикува петият годишен доклад през 2018 година за изпълнението на директивата. Публикува също така и работен документ, посветен на отговорността за напояващите се цифрови технологии. Освен това, Европейската комисия работи по документ с ръководни насоки е, за прилагането на директивата и този документ би следвало да бъде готов по-късно тази година. Освен това, Европейската комисия разглежда уместността от е, преразглеждането на, комисия, на директивата за отговорността. И не на последно място, Германските власти разгледаха и разследваха отблизо предишните споменатия в Хале, които споменахте. И Бундестага е стигна до извода, че няма нужда от законодателни промени, тъй като германският закон, който е в сила в момента, изрично санкционира незаконното производство на оръжие, независимо по какъв начин са произведени оръжията. Въпреки това, Европейската комисия обмисля представянето на интерес на Европейския парламент и на съвета преглед и оценка на оценката за огнестрелните оръжия и случаи на нужда съответните предложения за изменения на директивата, като се, като частно взимане предвид на новите технологии, като триизмерния печат, също така използването на QR-кодове и използването на идентификация чрез радиочистоти. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар. С това приключва дебата. Протоколът от днешното заседание ще бъдат представени за одобрение в началото на следващото пленарно заседание. Ако няма възражение, ще изпратя за резолюциите приятие нещо за заседание на органите и лицата споменати в резолюциите. С това закривам днешното заседание и ви желая приятен ден.